Dear colleagues, Lambert. Dear colleagues, I would like... Да, драги колеги, да започваме работа. Знам, че още колеги ще дойдат, но комисарят може да ни посвети ограничен период от време. Благодарим ви, че сте тук. В момента водим преговори по следващото издание на политиката на териториално сближаване и ние решихме мерките за борба срещу климатичните промени да се интегрират във всички области на политиката. И бихме искали да чуем от вас как да стане това по най-ефективния начин, при най-ефективно използване на ресурсите. Така че не само да предпазим Европа, но и да използваме регионалната политика за решаване на предизвикателствата. Също така искам да кажа на колегите, че ние сме готови за по-нататъчно сътрудничество и ще разчитаме на вашата подкрепа в по-нататъчната работа. И с това Искам да помоля комисаря да вземе думата. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата. Искам да ви уверя, че ако има е, допълнителна нужда от е, пояснение или от диалог, аз и моите служби сме готови на такъв диалог. Сега да започнем с е, по общия план, когато комисията подготвяше многогодишната рамка, основният въпрос за мен беше как, мож, как да изразходваме по най-ефективен начин парите на данакоплаците. В период на криза, как да направим така, че хората да разберат, че е разумно да се превеждат пари на Брюксел – и тези средства след това да се използват за определени дейности. Мисля, че в момента на фискални предизвикателства е много важно да се съсредоточим върху проблеми, които не могат да бъдат решени от отделни страни или региони и които могат да бъдат решени по по-ефективен начин, ако обединим усилията си. Така че първият въпрос е къде са областите, в които а, ползата от Европа е най-голяма? Второ, кои са дейностите, в а, които ползата би била най-добре, ако работим по няколко цели едновременно? Когато средствата са недостатъчни, е разумно всяко евро да се използва не само в една област, а в няколко области. Ще ви дам един пример. Ако подкрепяме селското стопанство или нова инфраструктура или нова сграда, е раз, разумно на етапа на планирането да, сме, да направим така, че една нова сграда или нова инфраструктура а, да е екологосъобразна. По-нататък, е, мерки, които да осигуряват растеж и повишаване на заетостта, но също така а, и осигуряват а, напредък в средносрочен план. Климатичните промени, както знаете, е глобално предизвикателство и Европа трябва да приеме това предизвикателство по последователен начин. Мерките за борба срещу климатичните промени осигуряват множество резултати. Намаляване на енергийната ефективност, енергии, повишаване на енергийната сигурност, тъй като ще трябва да внасяме по-малко гориво, разработване на зелени технологии, повишат по-чиста вода и въздух. И ако подходим по интелигентен начин, нашата конкурентно способност и расте ще се повишат. Инвестициите в зелените технологии и служби има най-голям потенциал за бъдещият износ зелената економ... в зелената економика работят 3,5 милиона европейци. Разходите намаляват поради намаляване на вноса на енергия и горива, намаляват и сметките за енергия. 2011 година беше първата година, в която средната цена на петрола беше повече от 100 долара за барел. Последиците бяха ясно усетени в европейската економика. Цената, която внасяме за вносния петрол, се повиши с 40% в сравнение с предишната година. Миналата година изразходвахме 350 милиарда евро за внос на петрол гражданите биха казали това са страшно много пари. Но ако аз ви кажа, че това е толкова колкото е гръцкият дълг, хората ще разберат, че става дума за голяма сума пари. Сега за... поставим нещата в контекст. Търговският дефицит на Европейския съюз миналата година възлизаше на 150 милиарда евро. С други думи, това, което внасяме, вносния петрол, всъщност изяде, така да се каже, излишъкът на останалите сектори. Така че е необходимо да, да предприемем един по-интелигентен подход, защото в крайна сметка той ще подобри макроекономическите показатели. Секторът на строителството е сериозно засегнат от кризата. Пълното изпълнение на мерките за енергийна ефективност ще доведат до запазване на 2 милиона работни места и ще доведе до финансови економии до 1000 евро за домакинство. Разбира се, преминаването към ниско въглеродна економика не е безплатно. Необходими са значителни инвестиции и дълъг период от време. Очевидно е, че частните инвеститори са тези, които трябва да поемат разходите, но бюджета трябва да стимулира съответните разходи в държавите, членки и регионите, за да се постигнат истински промени. Днес 5 до 7% от бюджета на Европейския съюз е свързан с климата, но това е твърде малко, за да се постигнат структурни промени в економиката. Ето защо нашето предложение е да се увеличи делът на разходите свързани с климата, така че 20% от бюджета на Европейския съюз е, да бъде насочен на, е, на тази цел, като участват всички а, е, политики. Не става дума за 20% в един много тесен портфел, свързан с климата. Става дума за инвестиции, които са свързани с климата, по-добро изолиране на сградите, например, и инвестиции в а, обществения транспорт и железниците. За това става думата. Кохезионната политика е идеален инструмент за повишаване на регионалния растеж и конкурентоспособност и заедно с това да обезпечи прехода към нисковъглеродна и климатоустойчива политика. Изолирането на сградите, разработването на чист транспорт, модернизиране на инфраструктурата, интелигентни електрически е, мрежи, създаване на работни места. Всичко това е, може да се осъществява на регионално ниво. За да се постигне това, ние имаме нужда от стратегии за растеж – и комисията знае, че местните идеи са унеси, които ще насърчат предприемачеството. Имаме нужда от тематична концентрация и гъвкаво за регионите и държавите членки. Аз мисля, че предложения регламент ще осигури добра основа. С какви инструменти разполагаме за мейнстриминг на действията за преодоляване на климатичните промени? Един а, такъв инструмент за постигане на резултати в кохезионната политика е договарянето на споразумения за партньорство и оперативни програми с държавите членки и регионите. В крайна сметка това ще определи и нивото на европейска подкрепа. При тези преговори трябва да се ръководим от стратегията за растеж, както и хоризонталните принципи като устойчивото развитие някой би попитал как стоят нещата с инвестициите, които не отговарят на тази рамка, но съответстват на регионалните потребности. Тази рамка е достатъчно гъвкава, за да могат да включат, е, за да може да включи всички разумни инвестиции. Кохезионната политика не е единствения източник за финансиране на регионалното развитие. Европейското логи, логично е недостатъчните ресурси да се изразходват за унези потребности, които в най-голяма степен съответстват на европейските приоритети. Също така вярвам, че осигуряването на насоки от Европа са много важни за инвестиции, които ще дадат плодове в средносрочен и дългосрочен план. Местните власти понякога са подложени на силен натиск от лобистки групи, понякога те се интересуват само от предстоящите избори или пък копират това, което правят съседни региони, понякога без особен резултат. Ето защо е най-добрия резултат ще се постигне при наличието на структуриран диалог между Европейския съюз и регионите. Ние имам, за да измерим резултатите, имаме нужда от а, измерими цели. В крайна сметка, комисията, парламентът и други заинтересовани лица се интересуват не само от средствата, които ще се изразходват за климата, но и за това какви резултати са постигнати, например намаляване на а, емисиите. Е, един а, много важен показател за кохезионна политика е онзи, който дава възможност да измерим напредъка. Често водим дискусии за изпълнение на политика и принципи. Не само за целите. Много е важно да измерим резултатът от вложените средства. Очевидно, максимални резултати ще се постигнат, ако бъдат изпълнени предварителни условия. Администрацията и законодателството трябва да бъдат прияти предварително. Това ето тук е ролята на предварителното обвързване с условията. Що се отнася до преминаването към нисковъглеродната економика, към всички сектори, държавите членки трябва да транспонират съответните директиви, например енергийните характеристики на сградите, енергийна ефективност, енергийни услуги или използването на възобновяеми енергийни източници. Що се отнася до адаптирането към климатичните промени, което ще става все по-актуален въпрос в бъдеще. Инвестиции, например, в същита от наводнения. Тук е необходимо да има национална или регионална оценка на риска. Устойчивостта на рисковете също трябва да се вземе предвид, е, ще бъдат изготвени съответни проекти. Не искаме да финансираме а, железници в крайбрежните райони, които, за които има опасност да бъдат а, наводнени, без да бъдат предприяти а, съответните мерки. Много се радвам, че постигнахме напредък с по паневропейската база данни за адаптацията. Регионите ще могат да сравнят рисковете, свързани с климатичните промени. Ако има проблем в един регион, може да е разумно да се види какви други региони имат подобен проблем, как са го решили и какво може да се използва от този опит. И накрая, рамката на преговорите има се обезпечава с двугодишно заделяне на средства. Повечето средства искаме да се изразходват за инвестиции, най-тясно свързани с стратегията 2020 и нейните цели новаторство, малки и средни предприятия, конкурентно способност и нисковъглеродни инвестиции. Второ, в рамките на заделените средства предлагаме прак за енергийна ефективност и възобновяваме енергийни източници. Наричаме го прак, защото е по-низко от очакваните потребности. Очакваме след преговорите, разходите за тези дейности ще се повиши. И благодарение на Кохезионния фонд. Бихте казали, за излишна закостенялост ли става дума? Съвсем не. Целите за прага не, бива, не са трудни за постигане. Освен това, категорията е достатъчно широка. Всяка инвестиция в енергийна ефективност в жилищния сектор, инфраструктура, малки и средни предприятия, и малки възобновяеми източници ще се взимат предвид. И освен това играе е, ролята на ориентир. Европейския съюз иска да постигне е, високи, високите цели, които си е поставят в областта на енергийната ефективност. Регионалните власти знаят, че трябва да подготвят проектите и своят собствен капацитет. В този програмен период инвестициите са свързани с сериозни забавения поради липса на административен капацитет. Без такъв регулаторен сигнал в бъдещето, добри ако резултатите от преговорите са добри, ще се натъкнем на същите трудности, както и в миналото. И накрая искам да кажа, че получих писмо от Асамблеята на европейските региони. Там изразиха ясната си подкрепа за тази идея климатът да бъде интегриран в бюджета. Те обосноваха своята теза по много убедителен начин. Така че в заключение ние сме готови да водим диалог Става дума за специализирана област, но е необходимо да се борим за значителен дял от европейския бюджет и да покажем на гражданите, че ние работим по предизвикателства, които показват, че Европейски съюз няма да успее да изпълни на време целите по стратегията 2020. Председателката, благодари, госпожо комисар. Разполагаме с половин час и повече няма да приемаме заявки за изказване. Ако някой иска да се изкаже, сега е моментът да даде знак за да можем да преценим от колко време имаме нужда. Катрин Бердер, благодаря. Благодаря, че дойдохте, госпожо Хедегор, днес. Поздравявам ви за свършената работа в Дърбан. Много бяхме щастливи. Всички ние, които отдалече е, гледахме, слушахме и ви се радвахме. Говорите за финансовото въздействие и цената му днес и утре по отношение промените в климата. Е, Чуде се дали включвате и тези данни, може би не, в, по отношение въздействието върху биоразнообразието И когато а, говорим а, за промяна в климата, трябва да имаме специална нагласа по отношение на законите, които се отнасят до биоразнообразието. Значи, и друга комисия говори по този въпрос. Това е така наречената тиха безмълвна криза, която се развива паралелно с финансовата криза. Но сега ставаме свидетели на сушата в Обединеното кралство няма да бъде позволяно да се използва вода за поливане, например. И това са всичките е, последици от промените в климата. Естествено, говорим за наводнения в други точки на света. След промените на климата, очевидно, животинските видове ще, тър... ще мигрират и изграждат нови местообитания а през, през последната година се правят и финансови разчети, е, при, свързани с загубата на биомногообразията. Да, въпросът ми е, свързвате ли тези разходи с из, изчисленията, които правите по отношение промените в климата и мерките за смекчаване на въздействието им? Благодаря. Десет души са се записали а, за изказване, председателката. Много ви моля, задайте конкретно въпроса си, ако желаете да чуете отговор от е, госпожа Хедегор. Констант Хер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар, за вашето изказване тук, което звучеше много ангажирано. Като докладчик за общия регламент искам да кажа следното. Ако бях на ваше място, аз щях да приветствам предложението на комисията за кохезионната политика, защото общо взето всичко, което е свързано с измененията на климата, е включено там и се финансира. Тук едва ли има някой, който да има нещо против това и много добре знаем колко усилия трябва да положим в борбата срещу измененията на климата. Но тук в тази зала сме се събрали все политици, които отговарят за кохезионната политика. А кохезионната политика, позволете ми да отбележа, не е равна на е, борбата с измененията на климата. Така че парите на Европейския данъкоплатец, разбира се, че трябва да се харчат разумно, разбира се, че има допирни точки, но все пак има разлика между сближаване и борба с измененията на климата. Ето защо смятаме, че в недостатъчна степен, се държи сметка за необходимостта от гъвкавост по региони. Много добре знаете, че при разработването на възобновяеми енергии много често се стига отвъд поставената цел. Например, в моя роден град има електроцентрала, работеща на биомаса, а, работи с дървени пелети включително, но цената им много се повиши и сега централата губи. Това искам да кажа. Ако сведем кохезионната политика изключително и само до научно-изследователска дейност за възобновяеми енергоисточници, за борба с измененията на климата, всъщност същинската цел на кохезионната политика, сближаване социално, териториално економическо, ще потъне, ще се загуби. За това, моля ви, погрижете се за повече гъвкавост за регионите, за съобразяване с потребностите на регионите. И просто трябва разумно да съчетаваме нещата. Две минути и половина беше това изказване. Албрих, може би вие ще се изкажете по-кратко. Благодаря, госпожо комисар, за вашето изявление. Много кратки са въпросите ми. По отношение на Европейския фонд за регионално развитие, текста се казва, че няма да се подкрепя инвестиция в инфраструктури, основни услуги за гражданите, околната среда, транспорта, и КТ в добре развитите региони. И тук има също така и забрана за парникови емисии. Те попадат също в рамките на директивата. В същото време имаме концентрация върху трите тематични приоритети и като разглеждаме четвъртата, именно енергийна ефективност е, с сградния фонд, Дискутираме с вас също така и транспорта, и емисиите, което между другото са извън този пакет, а също времено лансирането на мерките за борба с климатичните проблеми също са извън този пакет. Така че 80% е, без транспорт без е, адаптации към промяната в климата в тези региони. Според мен трябва да има по-голяма гъвкавост. И въпросът ми е, първо, защо забраняваме всичко свързано с околната среда в тези региони и приоритетите също така. Благодаря. Госпожа Качиевска. комисар, e, Благодаря, госпожо комисар. Аз няма да повтарям неща, които всички ние знаем. Наистина трябва да се борим с измененията на климата, но все пак да не забравяме, че в Европа се отделят във въздуха много малък процент от общото количество въглероден двокис, а съжителстваме с страни, които нищо не правят по този въпрос. Кохезионната политика всъщност служи за балансиране на различията в економическо тяхното развитие, включително и между старите и новите държави членки на Европейския съюз. Виждате, че в Европа разходите за труд, например, и производствените разходи са много по-високи, отколкото другаде. И много европейски производители предпочитат да преместят производството си извън Европейския съюз. Затова искам да ви попитам какви шансове виждате за запазване на конкурентоспособността на Европа и за създаване на нови работни места. Говоря за конкуренция вътре в Европейския съюз от една страна, а много повече о, за конкуренцията между Европейския съюз и глобалния свят. Също така не бива да забравяме потребностите на новите държави членки. Госпожо комисар, имате думата да отговорите на тези въпроси. Благодаря. На последния въпрос. Къде виждам новите работни места? Ще ви дам пример. Защо споменах е, тези цифри, свързани с е, производството на нефт? Защото искам да ви кажа колко зависима от производството на нефт и изкопаеми горива. Мисля, че на всички е ясно. Ако економиките ни станат по-енергийно ефективни, тогава ще спестим средства. Освен това, ясно е, че когато рехабилитираме сградите и тръбопроводите и създаваме енергийно ефективни системи, знаете, че всички имаме тези предизвикателства, създаваме работни места. И те не могат да бъдат възложени на външни изпълнители. Те не могат да се извършват тези е, дейности в Китай, например а ще има работа за местния сектор, строителство и именно по този начин ще се открият нови работни места. Затова казваме, че именно тук можем да създадем заетост по места, по региони, там, където има нужда от тях, а в дългосрочна перспектива ще реализираме економии и гражданите ще реализират економии. Обедена съм, че така ще можем да тласнем и развитието на иновациите – вече има различни елементи, свързани с рехабилитиране на сградите, с изграждане на ефективни тръбопроводи. И за да можем да бъдем конкурентно способни, означава, че ще можем да имаме по-голяма възможност и за износ. И по този начин економиките ще стават и все по-ефективни. Това е само един пример. Господин Олбрехт ме попита за транспорта защо в по-развитите региони транспорта не попада в мерките. Логиката на предложението на комисията е да се свърши инструмента а, свързване на Европа с а, всички останали проекти в областта и на ИКТ. Бих казала, че ако транспорта бъде също включен, трябва да знаем, че тук става въпрос за огромни суми пари и следователно трябва да се заделят по-големи средства. И защо енергийната ефективност в предложението на комисията играе такава водеща роля? Ами защото това е една от целите на програмата 2020. 2008 година беше решено за подобряване на, с 20% до 2020 година. Сега в момента само 9% сме постигнали. Така че това са основните аргументи и основания за предложението. Също така, по отношение на следващия въпрос за кохезионната политика, възобновяеми енергоисточници и прочее. Ясно е, че ние не можем да разработим мерки за всичко, но ние трябва да имаме гъвкав подход и в комисията разбираме, държавите членки изискват повече гъвкаво. Сега дискутираме директивата за енергийна ефективност и очевидно ще заложим за по-голяма е, гъвкавост в нея. Но това също така означава, че дали ще постигнем целите си или не, е въпросът. Не винаги правим онова, което искаме, както знаем. Анализирахме обстановката по отношение разработване на бюджета и най-добрият аргумент е, че Можем да изразходваме средства на европейско ниво, ако успеем наистина да постигнем политическите си цели и така можем да мотивираме избора си, защо по този начин ще изразходваме средствата. Не е необходимо да търсим Необходимо е, прощавайте, винаги да търсим логиката, която да защитим пред гражданите, защо точно в конкретна област инвестираме. Що се отнася до въпроса за законите в свързани с многообразието и разходите, дали сме ги включили в нашите разчети. Ние се опитваме да стигнем и до прогнози относно ползите за здравеопазването, за здравето на хората, за по-чист въздух, при положение, че има по-малко емисии от въглерод, азотни окиси. Всичко това в крайна сметка е свързано с економическата цена на биомногообразието. Разбира се, нужно е да се разработва и методология за да можем да знаем какви са ползите по отношение и на биомногообразието в комисията, околна среда и аз самата работим изключително много относно изграждане на връзките между биомногообразието и мерките свързани с борбата срещу промените в климата. Знаете, че имаме обща цел, която трябва да преследваме. Не трябва на всяка следваща конференция да се появяваме с аргументи. Ето тук ни трябва средства за биомногообразие, сега пък ни трябва средства за борба срещу промените в климата, но е необходимо да се убедим обединяват всичките тези цели, за да може, например, когато разработваме мерки за африкански държави, да имаме холистичен подход. Това е основното в нашия подход. Благодаря, госпожо комисар. Господин Ламберг има думата. Благодаря, госпожо комисар. Вие сте напълно права по отношение на това, че регионите и гражданите а, трябва да са в центъра на приоритетите и също така а, сте права за необходимостта от а, интегриран подход – Говорихте за това да използваме средствата по по-ефективен начин, т.е. едно плюс едно да прави три. Само, че в някои държави членки едно и едно плюс едно понякога е равно на нула. Много често държавите членки отказват да инвестират в интелигентни мрежи, и други нововъведения. И аз бих искал да чуя нещо за работата ви с съвета. да не стане така, че ние казваме, че те трябва да освояват, но дали освояват? В, в някои нови държави членки се освояват не 7, а 2%. Какво трябва да направим? Финансово стимулиране или регламентиране? В Гърция, например, има въз... толкова възможности за инвестиране в нови технологии, за устойчива енергия, слънчева енергия. В крайна сметка, безплат, за безплатен обяд ли говорим или за нещо различно? Моника Смолкова има думата. Благодаря, госпожо комисар. Ще бъда съвсем кратка. Разбира се, високо оценя усилията ви за ефективно използване на средствата и за дисциплина. Но имам конкретен въпрос. Миналата седмица в Марсилия беше проведен световният воден форум. Знае много добре, че въпросът е много тясно свързан с измененията на климата, защото запасите от вода намаляват. Всяка година, освен това, имаме наводнения и други аномалии. Какви мерки взимате в това отношение, искам да попитам, включително и на фона на факта, че много често е, происшествията са поради липса на дисциплина. Äh, Ще бъда съвсем кратка. Първо смятам, че е важно да кажем, че Европейският парламент прие доклад за зелените работни места, който е много важен, включително и поради това, че в него се казва, че структурните фондове са подходящ инструмент за създаване на такива работни места. Сега конкретно за регламента. Проблемът се крие в това, че в някои структури се получ... Е, структури на, самата, на самия общ е, регламент се получават недоразумения и трябва да намерим друг начин извън тези 20%. Разбира се, трябва да се погрижим те да бъдат постигнати, но има и други начини, за да се постигне устойчиво развитие. Например, устойчив транспорт, който съставлява голяма част от емисиите. С комисията сме в преговори за някакви стойности между 4 и 7. Е, е, е. Освен това, в когато говорим за интелигентни мрежи, трябва да инвестираме в тях. Те са ни необходими. Разбира се, че и въпросът с отпадните води е свързан с борбата срещу измененията на климата. Освен това искам да спомена едно предложение на Транспортната комисия, а, именно в Европейския фонд за регионално развитие да се помисли за устойчиво развитие на градския транспорт т.е. да се финансира устойчивост в развитието на този вид процент и да по този начин да се допринесе за постигането на 20%. Така стъпка по стъпка ще си решим проблема и ще спазим идеята и целта на комисията. Мисля, че това са все неща, които не се въртят около 20%. Просто трябва да се пипне тук и там общият регламент и всичко това съчетано ще допринесе за постигане на целта. Като приоритет трябва да се даде на темите на същността, а не на инвестициите и техния вид. Тогава ще постигнем ефектите, а, предлагани и от госпожа Хедегор. Мисля, че това е посоката, в която трябва да обсъждаме нещата. Thank you, Благодаря, Елизабет. Виктор Бощинаро има думата. Благодаря, госпожо комисар. Извинявайте, че закъснях, но имахме заседание в комисията по петиции. Приветствам вашият ангажимент в правилата, които приемаме за следващата финансова рамка и за следващия програмен период да интегрираме измерението климатични промени. Имайки преди това, което току-що казахте за ангажираността на държавите членки, миналата година докладът на Европейската комисия потвърди, че днес можем да постигнем само 10% от стратегията 2020, вместо 2, заложните 20% точки. Искам да повторя своята ангажираност в Кохизионния фонд да бъдат включени проекти, свързани първо с енергоспестяване в жилищата и второ за централи с комбинирано производство, които да са с мощност повече от 20 мегавата. Защо? Имам едно проучване. Няма да се спирам на ползите от гледна точка на екологията, преодоляване на промените в климата, намаляване на емисиите на парникови газове и така нататък. И намаляване на сметките за е, енергия. Но тук имам едно проучване, в което се говори за капацитета на централите. Малките централи често се характеризират с, по с по-ниска ефективност в сравнение с големите. И по-нататък, по-високите инвестиции за малките централи в сравнение с големите водят до увеличаване на общите е, системни разходи. И затова моето предложение и аз търся вашата подкрепа е, можем ли да помислим за промяна в правилата, така че големите централи и централите с комбинирано производство да бъдат включени като отговарящи на условията. Това е единствения начин да спазим поетите ангажименти по стратегията 2020, защото когато дойде 2020 година ще установим още един път, че сме се провалили. Но цената на провала ще бъде платена предимно от гражданите. Благодаря ви предварително за отговора и се а, мога да ви уверя, че ще ви подкрепя. Това беше последният записал се, но аз искам да попитам дали имаме нужда от климатоустойчива политика или политика за климатоустойчивост. Ние сме запознати вече с предварителния контекст на предприятите мерки. Благодаря. За, по отношение на последния въпрос, обмисляме въпроса, но в държавите членки, когато знаят, че ще се повиши нивото на морето, те предприемат по-координирани планове например, за това, кое да се изгради е, определена инфраструктура в крайбрежните региони. Не знам дали това ще се стандартизира на ниво Европейски съюз, но определено е, има нужда да се направи връзка с Европейската стратегия. Разбира се, не бива да налагаме твърде много неща от Европа защото специ... във всеки регион, във всяка част, във всяка държава членка си има своя специфика. Благодаря ви, господин Бостинаро, за коментарите. Разбирам това, което казвате за централите с комбинирано производство. Да, възможно е това да се включи в Европейския фонд за регионално развитие, но може и в Кохезионния фонд. Това, което е част в е, схемата за търговия с емисии, не бива да бъде част и от другите фондове. основната цел на кохезионните фондове е по-различна. Но разбирам това, което казвате и ще го поставя на обсъждане в комисията. Госпожа Шредер говори за устойчивия транспорт и всъщност сме поставили цел за устойчив бюджет. Тази цел е 20% какво е заложено в Европейския фонд за регионално развитие? 6%. Акцентът е върху това, което има пряка връзка с а, а, нисковъглеродните, с, нисковъглеродното развитие. Госпожа Смолкова говори за наводняване, политика а, за водата. Моят колега Поточник до година ще представи проект за управление на водата. Много тези въпроси ще бъдат повдигнати там. Съгласна съм с вас, че ние трябва да променим фокуса в Европа. Гра... Все... Ще има все повече наводнения в някои части на Европа, но в други части, като в Средиземноморския регион, ще има все повече суши. Чух, че в момента в Португалия не е валяло от ноември месец. И обикновено валежите са през зимата, дори и в Обединеното кралство има части страдащи от суша, така че акцента върху адаптацията трябва да се засили, е, но този план за управление на водата ще постави на преден план всички тези въпроси. Целта ни е да излезем с последователен и съгласуван подход. И накрая, господин Нистал Рой, разговорите с съвета, какво правим, когато няма регламенти. Да, прав сте. Много важни въпроси са какви са изискванията, как се прилагат инструментите, но бюджета, инструментите трябва да вървят ръка за ръка. Независимо дали става дума за регионални, местни, национални власти, всички казват, че живеем в трудни времена, не искайте от нас всичко това, как ще го финансираме. Ето защо трябва да направим връзка между политическите приоритети и бюджета. И накрая, аз мятам, че е много важно да се а, опитаме да привлечем повече частни инвестиции. Разбира се, не можем да рехабилитираме сградите а, с, а, в рамките на обществени проекти. Ние трябва да им, използваме по интелигентен начин а, обществените средства в съчетание с частни средства. И накрая по отношение на Асамблеята на европейските региони. В началото споменах, че ми изпратиха писмо и ще цитирам това, което казват. Те казват, след консултация с членовете, Председателят иска да ми, ми информира, че могат да декларират подкрепа за конкретното използване, за това конкретно използване на средства от Европейски фонд за регионално развитие приветстват подхода за тематична концентрация, насочена към постигане на целите от стратегията 2020 и отчитат необходимостта от предприемане на спешни действия за продоляване на последствията от климатичните промени. регионите трябва да получат помощ за економии на енергия, разработване на най-добър опит. Мисля, че това е много важно послание. Знам, че понякога държавите членки биха искали да имат гъвкавост и да решат как, как ще подходят регионите, но нека, иска, нека да кажа, че ние подкрепяме дейностите насочени към борба срещу измененията в климата. Председателката, знаете, че не само регионите, но и кметовете а, дават своята подкрепа. Очевидно, дейностите, свързани с климата, трябва да се предприемат на регионално и местно ниво. Благодаря ви.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 Искам да ви информирам за решенията, взете от политическите координатори с нощи. Um, we have on the, on По отношение доклада собствена инициатива и изпълнение, координаторите се съгласиха да го подкрепят в видео, а по отношение на енергийната политика – ще трябва да се уточни заглавието с НП, промяната в климата на регионално ниво също заглавието трябва да се редактира, за да може да има по-ясен изказ. До седмия доклад за напредъка по отношение политиката за сближаване на либерал-демократите също бе обсъден. Имаше и искане по отношение на изпълнението на Фонда за солидарност, искане от НП. Е Освен това, взехме решение да имаме съвместно изслушване с ИТРЕ относно хоризонта 2020 и връзката му с структурните и регионалните политики. На 29 май ще се проведе изслушването между 3 и 4 часа след обяд. Освен това, решихме да продължим term, uh, the... да разгледаме аспектите свързани с равнопоставеност между половете в нашите политики. Координаторите потвърдиха интереса и госпожа Шредер – ще се заеме с въпроса. Надявам се, че нямате нищо против. Like to, to to and... Сега да продължаваме с гласуването. Надявам се, че носите картите си и че техниката работи. Нека да изпробваме апаратурата, моля ви. Open, uh, Моля, гласувайте. Нека да проверим.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 40. Много моля, проверете. Добре, сега всичко е наред. Започваме гласуване. Ще гласуваме два документа. Първия създаване на а, инструмент с поделяне на риска. Моля ви, започваме да гласуваме. А, извинете, колеги, все още има разговори и много движение в залата. Не можем да гласуваме. Много моля, заемете местата си, за да започнем. Франсуа, гласувате ли с нас? So we start with compromise. Добре. Компромис 11. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 12 компромис. За? Против? Въздържали се? Приема се. изменение. Устно изменение на втори член. Някой против? Не, няма. Тогава да гласуваме. Моля, гласувайте за. Против. Въздържали се. Приема се. Много е трудно да видя кои от вас вдигат ръце. Светлината ми пречи. 14-то изменение. Моля, който е за, против, въздържали се, приема се. Трета точка от преамбила с устно изменение. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1. Моля, гласувайте за компромис 1. За, против,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 устно изменение по 11 точка от преамбюла за, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. Двадесет второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Шести компромис за, против, въздържали се, приема се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение с устно изменение. Никой не е против устното. Добре, тогава гласуваме за, против, въздържали се. Шесто изменение се приема. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 с устно изменение. Никой не е против. Тогава гласуваме 8 за, против, въздържали се, приема се. Сега Девето изменение с устно изменение. Никой не е против устното изменение. Гласувайте, моля, за, против, въздържали се, приема се. Девети компромис. За, против, въздържали се, приема се. Десети компромис. За, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега. И измененията на Комисия бюджетен контрол. Изменение първо. Гласуваме. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към измененията Комисия економически и парични въпроси. Те са паднали. Значи гласуваме електронно за целия документ. Моля, гласувайте. Гласувайте документа с приятите изменения. Моля ви. Един глас повече от НП има повече. И така, гласуването е електронно. Край на гласуването. Приема се с 35 гласа за, 2 а, против, 6 въздържали се. Сега а, резолюцията гласуваме. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли приключихте? Двама души не са гласували, не знаем защо. Край на гласуването. Трима души не са гласували. 36 за, двама въздържали се, Пет въздържали се, двама против. Поправя се председателката, приема се. А сега преминаваме към второто гласуване на а, Нино Тексейра относно най-отдалечените региони. Да. Wanna... Искам да изразя е, разочарованието си от начина по който се провади гласуването. Не разбирам защо не започнахме по-рано да работим по този документ, за да можем да го дискутираме. Наистина притесняващо е, че е, в последната среда получихме писмения превод на последните предложения за изменение, т.е. в четвъртък. Повечето от е, депутатите вече бяха си тръгнали от парламента по това време. Не можехме да дискутираме темата в групата. Това наистина е много лошо и трябва в бъдеще да се избягва, за да може да можем да обсъждаме темата. Нямаше официален превод на компромисите. Благодаря за инициативата на колегата за превода на писмения превод и в, в, на естонски нямаше официален превод, въпреки че има докладчик в сянка. Изключително съм разочарована. Аз съм докладчик в сянка. I, can I ask Nuno Teixeira to, to react to the colleague? Um, сега докладчика Нино Тексейра има думата. Благодаря, госпожо председател. Всичко, което мога да кажа, госпожо председател, е, че условията, при които беше работено върху доклада, бяха изключително трудни. Имаше среща в Страсбург с докладчиците в Сянка. Мисля, че това беше във вторник. След това обсъждахме в срядата, в четвъртъка. Аз призовавах към по-добър начин на съвместна работа, за да подобрим доклада. А, знаете какво стана с съобщението на Комисията за най-отдалечените региони на Европейския съюз. Ако сега не гласуваме този доклад, а, ще умаловожим значението му. Колегите направиха каквото можаха, всичко по силите си. Сравнително доволен съм от постигнатото до тук, но е жалко, разбира се, че колегите не можаха да работят на родните си езици. Надявам се, че това няма да им попречи да продължат. Благодаря. Господин Пипер и Констанца Крел желая думата, но не можем да имаме дебат по същество. Така че, господин Пипер, сега не вас ще дам думата. Благодаря, госпожо. Благодаря, госпожо председател. Сега не водим принципен дебат, но все пак бихме създали прецедент, ако приемем нещата така, както са. Високо ценя колегата Тексиера. Признавам, че сроковете му бяха кратки но след като сега измененията се предлагат на френски, нека тогава пък ние утре като германци да ги предложим на немски и да се работи така на един език. Сега секретарията казва, че е имало английски превод, обаче не гарантирал качеството му. Е, извинете, но така не се работи. Най-много инициативен доклад така може да се обсъжда. Когато става дума за такъв важен доклад, за законодателен акт, трябва да се работи чисто. Иначе не си струва да си губим времето. Тъй, че моля за вашето разбиране. Добре, сега ще направим изключение, но за напред не бива да има такива случаи без превод. Thank you. So the proposal is that we do not... Благодаря. Предложението е това да не се превърне в прецедент за бъдещата ни работа. Разбирам, госпожа Крел. Äh, Мога само да се присъединя към възмутените колеги, защото работихме много трудно. Не само докладчиците в Сянка, но и между другите има хора, които не говорят така добре френски, както и хората от секретарията. Аз лично не говоря толкова добре френски, за да мога да преценя доколко предложенията за изменения са качествени или не. Тъй, че е, не виждам защо беше толкова спешно да се приключи работата по документа. Обсъдихме въпроса в нашата политическа група и се съгласихме, че това не е нормалният начин, по който трябва да работи парламента, защото така сами се омалуважаваме. За в бъдеще просто не бива да допускаме такива неща. А, и тук а, няма нищо общо въпроса дали сме добре настроени или зле настроени към най-отдалечените региони. а, сега, нека никой да не мисли, че социалистите и демократите са против политиката за най-отдалечените региони. Далеч сме от тази мисъл. А, против начина по който се работи сме. И помислете само, последните компромисни предложения дойдоха днес сутринта а сега в 10 трябва да гласуваме. Набързо бяха изработени списъците за гласуване и са много заплетени и неясни. Нека това да остане едно единствено изключение, което да не се повтаря повече в нашия мандат. Мадам Шретер, плиз. Госпожа Шредер. Äh, Доколкото знаме, знам, имаше нечие желание да се отложи гласуването. И то беше включено в дневния ред едва в последния момент. Да не говорим, че списъка за гласуване дойде в последния момент днес, след като бяха внесени последните компромиси. Така че аз предлагам да отложим гласуването, така както първоначално се бяха оговорили е, докладчиците в сянка, просто защото не бяха приключили обсъждането. Така че официално предлагам да отложим гласуване. Ламбер Фанистерой. Ламбер Ван Винстеро има думата. Ik denk dat iedereen al voldoende aangegeven heeft dat dit niet... Eh, Госпожо председател, смятам, че стана достатъчно ясно, че това е недопустим начин на работа за нашата комисия. Искам да обърна внимание обаче на нещо, което беше много важно за нас. В момента подготвяме законодателни предложения и проекти. Те са не един и два. Един единствен път ни се случва нещо по-особено с настоящия документ за най-отдалечените региони. Знаем, че комисията през май ще излезе с съобщение, в което ще очертае своите представи по този въпрос. И то във връзка с стратегията Европа 2020 като нова рамка. Така че обръщам се към колегите. Координаторите ни попитаха дали е възможно да гласуваме и аз отговорих следното. При... Нека да се опитаме да приключим гласуването, за да можем да внесем доклада през април в пленарна зала, така че като парламент да изпреварим комисията с представянето на нашата визия, защото в края на краищата дълго работихме върху нея. Госпожа Шройдер казва да отложим гласуването. Добре, може би да съсредоточим вниманието си по същество, да гласуваме по нещата, които са по същество, поне така говорихме миналата седмица, миналата сряда. просто да не се отказваме от този процес, да го продължим, да не го отлагаме прекалено и да не коцукаме зад комисията, след като тя е публикувала съобщението си. Последният оратор е господин Голдманис и след това ще гласуваме. Аз ви призвам да гласуваме по една проста причина. В комисията по бюджет ние представихме становище за този доклад. И там разговорите бяха трудни, тъй като става дума за съкръщение от 47%. Има региони, които са е, отделени по различен начин в сравнение по новата рамка. Проблемът е, че в четвъртък ще проведем заседание по бюджета и, ще, е, за, и там ще стане ясно колко е, какъв ще бъде размерът на бюджета. Плюс 5% или 3,6% или пък ето защо в този доклад ние изразяваме нашите предложения за това как да решаваме проблемите на най-отдалечените региони. Това е много важно за онези, които работят по бюджета. Те имат нужда от нашето становище, защото всъщност ще стане проблемът с кокошката и, и яйцето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 Драги колеги, слушахме докладчика и слушахме колегите, на които им беше трудно да постигнат споразумение по компромисите и слушахме и доводи в полза на гласуването сега проверих правилник. Има само едно правило, правило 156, алинея 6, и там се казва, че вотът се отлага само тогава, когато един член на комисията иска вота да бъде отложен поради езикови проблеми. Има ли депутат, който иска да отложи а, вота по езикови причини? Тя обаче не предлага такова. Не, не съм чула официално предложение за отлагане на вота по езикови причини. Договорихме се, че а, това няма да се третира като прецедент. Това е. Мисля, че ни трябва да продължим дискусията в групата на политическите координатори. Но сега трябва да решим. Ако никой не предлага да се отложи гласуването по езикови причини, ще преминем към гласуване. Преминаваме към гласуването. Did he Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7. Кой е за? Моля ви, вдигайте ръка. Против. Въздържали се. Приема се. Извинявайте устно изменение към компромис номер 7. Да, прочетете го. Предложението да се замени думата отха с сехтен. Има ли възражение срещу това устно изменение? Няма. Гласуваме компромис 7 в изменение вид. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компро... Изменение 76, втора част. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Измерение 85. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 9. За. Против. Да, господин Тиролиен. Не се говори на микрофон. в е, израза de ces régions soit dénaturée par le fléchage à hauteur de 50%. Je souhaiterais remplacer ces régions. Да се замени израза се регион с регион ултрапериферик. Има ли възражение срещу това предложение? Няма. Гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Деведесет и четвърто изменение. За. Против. И така, 94-то изменение още един път. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 90 то изменение е включено към компромис номер 9. Затова не го гласуваме. Тази сутрин е изпратен ревизиран списък за гласуване.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 Ето защо тази сутрин са направени технически промени, които обаче по никакъв начин не променят същината. Можем да потвърдим а, това по-късно за онези, които имат съмнение. И така, гласувахме 94-то измерение и сега преминаваме към 96-то измерение. За. Против въздържали се, отхвърля се. 98. За. Против. Въздържали се, приема се. Десети компромис. За. Против. Въздържали се, приема се. Единайсти компромис. За. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 111. За. Против. Въздържали се. отвърля се. 113 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 114 изменение с устно изменение. Има ли някой, който да възразява срещу устното изменение? Няма. Гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 12 компромис за, против, въздържали се, приема се. 13 компромис за, против, въздържали се, приема се. 14 компромис за, против, въздържали се, приема се. 127 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 компромис за, против, въздържали се, приема се. 131 изменение за, против, въздържали се, приема се. Шестнайсти компромис за, против, въздържали се, приема се. 139 изменение за, против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 компромис за, против, въздържали се, приема се. 147 изменение за, против, въздържали се, приема се. 19 компромис за, против, въздържали се, приема се. 9, компромис 19А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 20. За. Против въздържали се, приема се. Сто и дванайсто изменение, втора част. Кой е за? Тук ще трябва да проверим. 112 изменение, втора част. Гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега преминаваме към 158 изменение за, против. Кой е за изменение 158? Против. Въздържали се, приема се. 159 за, против въздържали се, приема се. 21 компромис за, против, въздържали се, приема се. 169 изменение за, против, въздържали се, приема се. 171 за, против. Да проверим. Гласувайте. Приема се. 24 на 15. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. Колеги, има едно предложение с изключение на четвърто измерение, всички останали заличавания, които предлага докладчикът с изключение на четвърто измерение, ако нямате против да гласуваме амблок с изключение на четвърто измерение. От 1 до 45 с изключение на 4. Можем ли? Не. Somebody is saying loudly no. So Отделно гласуване по 2 и 4. Всичко останало да гласуваме блок. Кой е за 1 до 45 с двете изключения за против приема се. Сега гласуваме второ изменение за против въздържали се приема се. Четвърто изменение за против въздържали се отхвърля се. Преминаваме към преамбюла. Компромис но за, против, въздържали се, приема се. Втори компромис. Има ли устно изменение? Няма. Устно изменение ли имате? Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, приема се. Сега предложенията, идващи от комисията по бюджет. Четвърто предложение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Пет. За, против, въздържали се, приема се. Това означава, че можем да преминем към 6. Кой е за? Против? Приема се. 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8 пада. Преминаваме към предложенията на комисията ИТРЕ.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 един социалист в повече. Тридесет и шест за, двама против. Приема се с голямо мнозинство. Благодаря ви. And, uh, we, as we agreed... Както се споразумяхме вече. Ще излечем полки от случая. Ще дискутираме на заседание на координаторите как да подходим по конкретния въпрос сега. 12 точка. Ян. Уважаеми колеги, разполагаме с е, час и 20 минути за три доклада. Европейския фонд регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейско териториално сътрудничество. Освен това, имаме и колеги от Комитета на регионите. Има и становище от комитета. Обръщам се към а, колегите от Комитета на регионите да бъдат максимално кратки. Много ви моля, начетете целите доклади, запознайте ни с тях, за да имаме възможност да дискутираме. И сега с Майкъл Шнайдер ще започнем. Надявам се, той е тук. Виждам ви. Yeah, and, and I think uh, we need a quiet room and... Много моля за тишина и спокойствие в залата. Ще дискутираме важни въпроси. Започваме с доклада Европейски фонд регионално развитие. Михаил Шнайдер от Комитета на регионите ще започне. Имате думата. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ме поканихте. Това е първото ми участие на ваше заседание. Очаквам с интерес дискусията. В съответната комисия ресорна по този въпрос дискутирахме в Лисабон резолюция. А през месец май доклада ще влезе в пленарна зала. В интерес на а, краткостта на изложението ще се спра само на някои аспекти от становището. Няма да говоря за общата оценка. Като цяло позитивно сме настроени. Трети член областите, в които се очакват действие. Предлагаме редица области със съответните цели, които съответстват на целите в договора и стратегията 2020. Да не забравяме обаче, че в развитите региони не е необходимо да разглеждаме инфраструктурни проекти, например в областта на транспорта или ИКТ. Комисията заявява това. Според нас обаче е необходимо да се инвестира и в тези области, не само в слабо развитите, но и в високо развитите региони. Необходимо е инвестициите да бъдат продуктивни, да има директно инвестиране и директни помощи, насочени към именно инвестиционни проекти. Ролята на малките и средни предприятия, както знаем, е много голяма. В бъдеще големите дружества вероятно също ще имат е, нужда от някаква помощ, така че те би трябвало факултативно да присъстват е, като проекти е, в хода на дискусията на предложението. Те имат изключително важна структурна роля. Много големи компании – всъщност възлагат е, договори на малките и средни предприятия. С други думи, инвестициите насочени към големите компании на практика ще достигнат и до малките и средни предприятия. Според нас, лансирането на подобни инвестиции, които водят до продуктивност, са от най-голямо значение – наред с диверсификацията на дружествата и тяхното нарастване по отношение на процедурите, продуктите и услугите, които те предлагат, за да може в крайна сметка работните места в тях да бъдат устойчиви. Разгледахме изискванията съобразно подхода на комисията Ако инвестициите водят само до оцеляване на едно дружество, е, надали това ще изпълни целите, заложени в е, европейските програми. Необходимо е да се развива е, също така и научно-развойната дейност. Необходимо е да се финансират не само обществени звена. Необходимо е частните субекти също да бъдат подпомагани. Според нас е, смесени проекти с участието на университети, на частни е, инициативи трябва да бъдат подкрепени. Толкова по трети и четвърти, четвърто направление. Тематичното концентрация за нас е много важна. По Четвърти член. Основно идеята за тематична концентрация според нас е необходима, за да могат да бъдат реализирани заложените цели, но въпросът свързан с квотите и отделните фондове. Според нас това не е подходящия подход. Регионалните проекти следва да се разработват на нужното ниво и там да се взима решение за концентрацията. Четвърти член по-скоро включва различни разпоредби. Необходимо е да се даде възможност местните нива да могат да участват в процеса създаване, разработване на проектите, да се включват в общите политики, но и с своите собствени цели. Необходимо е и те самите да захранват програмата и стратегията 2020 с техните цели. Мисля, че на практика тази част следва да бъде заличена. Да, може би прекалено радикално е моето изказване, но през месец май, когато разглеждаме доклада на пленарно заседание и се надявам, че ще можем да сме стигнали до компромисно решение. Квотата 80% инвестиране вероятно по региони, може би ще бъде разбита. Е, необходимо е да има по-голяма гъвкавост, необходимо е също така да се разглежда и дела от социалните фондове, необходимо е да има конкретен дял за малките и средни предприятия, така че да може да е възможно инвестиране в инфраструктурата, е, въпреки в момента предложението на на комисията. Що се отнася до седми член устойчиво развитие? Тук също би трябвало да има по-малко централно записани задачи, а държавите членки и регионите би следвало да поемат по-голяма отговорност относно задачите в своите програми с цел устойчиво развитие на градските зони. Свързан с 5%. Не е напълно погрешен според нас – но отново тук следва да има децентрализиране, когато се разглеждат подробностите. По отношение на партньорствата, концентрацията не трябва да бъде само насочена към градските райони, но и към селските райони, както и полуградските райони. За списъка за градовете – според нас не си струва да го има. Би трябвало да подходим по открит начин а, по темата. Списъка трябва да бъде само примерен. Във връзка с а, градското развитие, регламента 99, според нас Мерките не би трябвало да бъдат императивни, би трябвало да бъдат по-скоро факултативни. Административните органи и финансовите органи трябва да се свържат с организациите, асоциациите на местно ниво, за да може да се стигне до решение до каква степен може да се използва разпоредбата в 8 член по отношение, например, форума. Имайки предвид, че разполагаме с програмата Урбакт, нещата вероятно ще се развиват добре. Уважаеми госпожи и господа, Европейски орган съществува на общостно ниво, Комитета на регионите, в който участват представители на гражданите, кметовете и ние можем да си сътрудничим с комисията и мисля, че нашите цели са в много отношения много близки. По отношение на 10 член, правилата, нормите за изискванията за градовете, демографията, която в момента не е в най-благоприятно състояние. Всички европейски региони в момента изпитват демографски спад, което е удар за економическото развитие на регионите. Следователно, трябва да направим необходимото, за да разработим мерки, Очевидно трябва да преразгледаме класическото положение на нещата и да търсим решение на новите предизвикателства. Разполагам с копия на становището. Ако желаете, можете да се запознаете по-подробно. Може би от процедурна гледна точка това е трудно, разполагаме с този документ, но се надявам, че в бъдеще ще работим в тясно сътрудничество. Благодаря. Благодаря. Ян, имате думата. Uh, благодаря. Искам да благодаря на докладчика от Комитета на регионите за много конкретното и ясно предложение. Ние от известно време насам водим диалог и всъщност вървим в една посока. По отношение на детайлите има някои разумни елементи, повдигнати от докладчика, те са важни и за доклада на парламента. На първо място проблемът за член 3 и обхвата на подкрепата тук говорим и за положителна и отрицателна страна. Отрицателната страна е забраната за инвестиции в инфраструктури, предоставящи основни услуги за гражданите, свързани с транспорта и така нататък. Току-що чухме от комисария, че забраната, предложена в регламента, е свързана с трансевропейските мрежи. Инфраструктурата, предоставяща основни услуги, особено в областта на транспорта, но не енергетиката, Мисля, че това не е единствената причина. Причината е, че тук се повтаря съществуващата ситуация по развитите региони имат забрана да инвестират в инфраструктура, предоставяща основни услуги. Въпросът е, ако тази забрана се запази днес, ще се запази ли и утре? по-развитите региони ни казват, че не трябва да има толкова строга забрана върху подобни инвестиции. Аз съм съгласен. Нещата се променят. Живеем в период на криза, имаме, преживяваме промени в климата, така че не бива да забравяме, не бива изобщо да затваряме вратата. Нека да ви напомня, че имаме забрана за производствената, в производствения сектор малките и средни предприятия. Най-отдалечените региони възразяват, защото големите предприятия там работят в тясна взаимовръзка с малките и средни предприятия. И ако големите предприятия са напълно изключени от а, инвестициите в производството, представители на най-отдалечените региони споделят, че големи фирми се насочват към тях и не бива да бъдат изключени. големите предприятия в а, производствения процес са свързани с малките и средни предприятия, не бива да бъдат изключени. Много често малките и средни предприятия зависят от големите. Така че нека намерим компромис. Големите предприятия не са изключени от а, обезпечаването и е, на дейността на малките и средни предприятия. Така че това е един елемент. Вторият елемент е от особено голямо значение. Докладчикът предлага да се заличи четвърти член. А, поради принципа съвместно взимане на решение с съвета, съвета ни казва, че няма крайна позиция по този член. Повечето държави членки са съгласни, че трябва да има тематична концентрация. Въпросът е на кое ниво и колко строги да бъдем. Мисля, че ние ще трябва да вземем а, а, решение да променим процента от 86 на 70, така че лойката също на процент е различен, или пък можем да предложим концентрация, но конкретната но концентрацията на определена тема да зависи от партньори. Може да бъде, например, едно 5-8. Така че да има концентрация, но изборът на тематична цел не трябва да се регламентира. Така че има две възможности. Не смятам, че крайното предложение за заличаване на член 4 при е Лив. Смятам обаче, че 80% с, при изключване транспорта не може да се приеме. И разбира се, когато казвам нов нисковъглероден транспорт в градовете, нямам предвид че а, е, тази дейност ще бъде изключена. И така, четвърти член е много важен въпрос. Сега, пети член. Вчера обсъдихме въпроса. Да ви напомня, моето предложение е следното. На нивото на договорите за партньорство и смятаме, че Комитета на регионите ще е, прояви голяма твърдост и разчитаме на вас аз ще застъпя същата позиция. Да не говорим за индикативен списък, защото това може да означава всичко. Ето и затова аз предлагам да говорим за списък с критерии. Петте процента, списъкът с пет процентите действия е нещо, за което аз ще много ще държа. Сега на какво ниво да се взима решение? На ниво договори. Ораторът говори далеч от микрофона и е много трудно да се превежда. И така, 5%, като се прилага методологията ITI. Или е, комплексно териториално инвестиране. В някои държави членки регионите са готови да делегират цялата дейност, в други частична. И така, това, е, което исках да кажа за 5%. И разбира се, от логическа гледна точка, аз съм съгласен, че ако се откажем от списъка, трябва да се откажем от платформата. оценката и наблюдението може да се осъществява и от съществуващите структури, и от Урбакт. Така че не бива да заличаваме е, понятията в правния текст, защото, защото става дума за е, правен текст. Последният ми коментар – е свързан с индикаторите. Трябва да продължим диалога по въпроса, тъй като аз нямам много положителна оценка за индикаторите. Те са твърде общи и не всички са свързани с инвестиционните приоритети. И за това ще ви помоля да анализирате индикаторите. Те са предложени за различни области от това, което е в регламента. В регламента не се говори за градска политика, а има индикатори за градска политика, което е, е квадратни, брой квадратни метри. Квадратните метри едва ли е, е най-модерният индикатор или броят градски региони. Е, този индикатор какво ни казва? Това е което исках да кажа. Благодаря. Председателката предам думата на Вестваль на госпожа Санче Смит. Искам да кажа няколко думи за големите и малки предприятия. Не е вярно, че големите предприятия не могат да участват в процесите на конвергиране. Е, имаше страхове от изнасяне на дейността и беше включена специална клауза държавите членките, новите държави членки поеха ангажимента да следят дали при голяма инвестиция в техния регион не става дума за изнасяне на производството от друга държава членка. Но възниква големите предприятия, с които разговаряме, повдигат въпроса във връзка с, с новаторството, големите и малки предприятия и възможността да излязат на международният а, пазар. Така че има а, възможности. А, госпожа Вестфронт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Шнайдер, и за вашите обяснения. Мисля, че е много важно, че нашата комисия се среща с представители на Комитета за регионите и обменя мнения. Много от темите съвпадат с нашите. Започвам, например, с погледа към инфраструктурите. Не разбирам защо по-богатите региони, както вече стана ясно, по принцип няма да получават инвестиции за инфраструктури, както и инвестиции за опазване на околната среда. Смятам, че е прекалено ограничителна такава разпоредба, особено като имам предвид е, града, от който аз идвам. Е Демографията е демократична наука, в този смисъл е чудесна тази игра на думи. Аз е, съм докладчик за демографските промени от името на нашата комисия. Съгласна съм с Комитета на регионите, че демографията трябва да играе по-голяма роля в регламента за Европейския фонд за регионално развитие не може е, да нямаме предвид, че гъстотата на населението намалява. Намалява броят на населението, застарява населението, но и друг феномен имам. Младежите мигрират. Това е въпрос, с който е, трябва да се занимае регламентът за Европейския фонд за регионално развитие. Ние смятаме, че градовете трябва да се насърчават и това изрично да се спомене в регламента. Минимумът от 5% според нас е разумен. Според нас това не представлява привилегироване на градовете, респективно ощетяване на селските региони. Просто е доказателство за това колко е важно развитието на градовете. Устойчивото развитие на градовете обаче трябва да е гарантирано за всички е, градове, независимо от това дали са малки, големи или се намират в близост до столица. Така че този член 7, който споменахме вчера, наистина трябва да се измени. Освен това става въпрос за някакъв списък там в този член от 300 града. Необходим ли ни е той? За какво ни е той? Не ми е много ясно. Вчера беше казано няколко пъти, че има альтернативи. Ян Обрихт го повтори и днес но мисля, че има въпроси, които си струва да обсъдим. Например, финансово насърчаване на предприятията. Ние смятаме, че отделните инвестиции за малки и средни предприятия трябва, за производствата им, трябва да продължават да са възможни, защото МСП са гръбнакът на нашата економика и основен работодател в Европа. Докато инвестициите за големи предприятия ме карат да бъда по-скептична. През последните години натам бяха насочени пари, които не смятам, че задължително трябва да се финансират от европейския дънакоплатец. Що се отнася до индикаторите, както вече беше казано, трябва да се обсъдят отново. И не на последно място ни смущават правилата за определянето на приоритетите за финансиране. Наистина тематичната концентрация е много важна. Ориентацията според целите на Европа 2020 също е важна. Затова подкрепяме и екологичната насоченост на предложенията. Обаче Европейски фонд за регионално развитие има за задача да компенсира различията в развитието на отделни региони. Така е записано в член 2 и този принцип трябва да се спазва. Имаме съмнение обаче, че той може да бъде спазен, ако регионите не получат възможност за повече гъвкаво, защото в крайна сметка има региони, в които има по-голям напредък по дадени въпроси и по-малък по други. за германските федерални провинции. Например, прекалената концентрация може да създаде проблем. Ще спра до тук. Благодаря. Имаме трима записали се оратори. Друг желая ли думата? Може би няма да можем да разгледаме всички въпроси до 12 часа, които ни остават. Ще ги прехвърлим вероятно за след обед, но сега докладчика в Сянка Алдер. От Алдер. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia alueiden komitean esittelijälle erin... Благодаря. Благодаря и на докладчика от комитета на регионите. Мисля, че всичко това ще бъде много полезно за нас. Благодаря и на Ян Олбрехт като докладчик за всичко, което е, прави по темата. Нямаме много време, за това ще разгледам само някои от основните въпроси. Що се отнася до използването на финансирането, за инфраструктурите в развитите региони. Мисля, че това трябва да бъде допустимо и в по-развитите региони. Например, важно ще бъде използването на широко лентевия интернет, защото това е много важно за стопанската дейност в конкретни региони, а демографските предизвикателства, вече бяха споменати и аз напълно отстоявам същата позиция. Що се отнася до развитието на градските зони? Вчера говорихме по тази тема. Подкрепям идеята да се откажем от списъка, по-скоро да говорим за критерии, както и самия докладчик предложи. Но е необходимо да се отчитат различните градски структури в държавите членки. За 5%. Много добре е решението да се взима на национално ниво, когато се сключват националните договори, както и докладчика посочи. Така по-лесно ще се отчитат спецификите по места в държавите членки. И това е по-добро от предложението на комисията. Аз е, не застъпвам позицията за е, платформата за градските зони. Според мен това няма да бъде успешно начинание. Приоритетите за инвестиране. Много важно е за регионалното развитие да се обръща по-голямо внимание на иновационните центрове и платформите, както и тяхното финансиране. Много е важно да се изграждат мрежите, да има клъстерен подход, да се изгражда и капацитета. Добре. Финансирането да има по-голям ефект от лоста. Така и други бъдеще биха се включили в финансирането на определени проекти, например публично-частно партньорство. Необходимо да се обръща внимание на социалната иновация от прагматичен план. Всичко това ще бъде важно за бъдещето на Европейския фонд за регионално развитие. Що се отнася до малките и средни предприятия и тяхната конкурентно способност? Важно е да се изгражда капацитета на младите, новосъздадените дружества, които ще създават работни места и економическо развитие в регионите. Що се отнася до международното измерение на въпроса? Необходимо да се изграждат мрежи с помощта на Европейския фонд. А също така следва да се обърне нужното внимание на развитието на услугите и научно-развойната дейност в същия контекст. Ниско въглеродна економика, подкрепа за инвестиции, които биха ни помогнали да изпълним целта за ниско въглеродна економика. Аз лично е, отстоявам всички тези предложения и е много важно е, как ще се направи разпределението на средствата. Все още е необходимо да продължаваме дискусията, особено що се отнася до ниско въглеродната економика или екологичната економика във всички региони в Европа – е нужно да се инвестира повече в тази област. Надявам се, че ще продължим дискусията с докладчика и в бъдеще. Благодаря, госпожо председател. По въпроса на господин Олбриш за ползата от тази платформа. И според мен има проблем свързан с метода. Има списък с градовете, който не може да бъде прият без преди това да бъдат приети интегрираните стратегии. Така че тук става дума за последователността и съгласуваността на развитието на регионите. Ето защо местните регионални власти трябва да участват в преговорите с държавата. Аз бих искала да се обърне внимание и на градското измерение и да се отчете в преговори, така както препоръчва комисията в своята публикация Cities of Tomorrow. Според мен това трябва да влезе в дефиницията и в платформата. Искам да се върна на няколко въпроса. Според мен, все още пак по връзка с платформата, в рамките на договора за партньорство, в, в който се осъществява интегрираната стратегия, въпроса за измерението градове ще изчезне. Според мен това е, е опасно. Освен това, смятам, че по приоритетните инвестиции нашата комисия трябва да извади на преден план въпросът за жилищата – и енергийната несигурност. Аз смятам, че по отношение на рехабилитацията и на намаляването на енергийните сметки и енергийната ефективност, тези въпроси трябва да бъдат приоритетни. И накрая искам да се върна на транспортната инфраструктурата. Какъв ще, какво ще бъде въздействието на интегрираната стратегия? как можем да помогнем на кварталите. Е, ето, тук е ролята на транспорта. Въпрос, е, увеличава се броя на пътуващите. Те използват градски транспорт, и той има нужда от е, подкрепа. И накрая за тематичната концентрация и четвърти член, мисля, че трябва да направим разлика между традиционните региони и развитите региони. Е, не знам дали сте съгласни и бих искала да чуя мнението на Комитета на регионите Мари Санче Смит. Благодаря, госпожо председател. Ще поставя акцент на три въпроса. Първият искането за разрешение за, за инвестиции в транспорт и телекомуникации. Това искане е, беше подчертано от председателя на Комитета на регионите. Повечето от нас поделят тази идея. Нека да се отчете. Второ, става дума за разширяване на възможностите за инвестиции в развитите региони в две тематични области. Достъп до информационно-комуникационни технологии. И на трето място, културата като че ли е бедният братовчет. Няма никаква стратегия. Само в шести член се говори за насърчаване и защита на културното наследство. Нека да разширим приоритетите, за да поставим повече акцент върху културата. До приносът на културата и творческата економика, според мен, са много важни за структурната политика. Благодаря за вниманието. Госпожа Корнелия Йенс. Благодаря много. Трябва да благодаря на Комитета на регионите, разбира се, за ясното послание. Много е добре да се правят такива радикални предложения, защото те са добра основа за преговори. Ние сме съгласни до голяма степен с тях. В развитите региони обаче трябва да остане възможността за финансиране на основни услуги и дейности. Няма нужда да обяснявам това, повечето са съгласни с мен. Следващото а, изключително концентриране върху МСП. Мисля, че трябва да направим по-голяма крачка от това и да създадем възможност и за финансиране на инвестиции за по-големи предприятия, които имат въздействие върху развитието на регионите и структурите на малките и средни предприятия. Ето защо смятам, че наистина трябва да се насочат и инвестиции към по-големи предприятия. Толкова по този въпрос. Да не се ограничаваме с, с публични научно-изследователски центрове. Мисля, че и в предишния регламент имаше възможност за финансиране и на частни а, изследователски центрове, особено когато те сътрудничат с а, публични такива. Сега, трите цели за темати... тематичната концентрация, мисля, че това е един прекалено стеснен поглед. А, в дебата повечето от вас се изказаха, че е пълна глупост да има такова ограничение до определени теми. Що се отнася до самите приоритети за инвестиции, 80% имат ли смисъл? Дали има смисъл да станат 70 или 90%? За какво става дума? Има си приоритети и те трябва да бъдат финансирани. Те са свързани с стратегията Европа 2020 и няма какво да обясняваме защо едното ще е приоритет, а другото няма да е приоритет, защото не можем да го обясним. Градското измерение. Мисля, че трябва а, радикално да заличим списъка както и форума за градско развитие трябва да се заличи, защото нещата стават объркващи. Естествено, в Комитета на регионите наистина се занимават по-сериозно с проблемите на градовете. Да, но мисля, че ще е много по-последователно, отколкото да създаваме на сила неща, които само да ни объркват. Демографското предизвикателство, да, съгласна съм, че трябва да се направи нещо повече. Не е направено достатъчно. Трябва да се насочим преди всичко към градовете градовете, където това е огромен проблем. Ето, ако е за Германия, това е източната част. Мисля, че сегашните формулировки в текста са недостатъчни. Още двама оратори ще ви помоля да бъдете по-стегнати, защото искаме да чуем и комисията. Thank you, <laughs> thank you very much. Um, много благодаря. Наистина много е добре да има всички тези предложения за изменения за двата регламента и за фонда, също така в това число. Е, високо оценявам по позицията на Комитета на регионите по отношение на специализацията и, интелигентното развитие. Бих желал да чуя и малко повече по този въпрос. След обяд ще имаме изслушване, а през май също ще имаме друго изслушване по необходимо е да се изгради синергия между Хоризонт 2020, регламента и Европейския фонд за регионално развитие. Ще има е, един документ от комисията, неофициален, около Великден, вероятно, в който ще ни осведомят за тяхната позиция. За сега, е, регионите на познанието са изхвърлени в момента от 2020. Може би това ще се случи, но можем да изберем и друг подход. От Европейския фонд, например, 80% ще похарчим за иновации и така вече влизаме в една друга програма. Интегрирана програма на сътрудничество на общностно ниво. Не Просто ще раздаваме средствата в регионите за конкретни програми, но всъщност ще ги насърчим да работят по цел 8, например, а също защо не и по втора цел. Необходимо е да изградим ясен отговор, насочен към бъдещите проблеми както по отношение на инструментите Хоризонт 2020, така и към другите документи. В момента нямаме такава синергия, която да се предлага в документа. А няколко пъти сме повдигали въпроса на Комитета на регионите. Имате ли някакво виждане по този въпрос? Какво е вашето мнение? Мислите ли, че по този начин трябва да продължим да работим? Вероятно ще бъде добре да отразим подобни позиции в нашите предложения за изменения. Благодаря, Йоахим. Една минута. Много благодаря на господин Шнайдер и на Комитета на регионите за становището по предложенията на комисията. Аз заставам изцяло зад комитета на, за, на регионите. Наистина смятам, че разпоредбите трябва да бъдат много по-гъвкави. 5% за градовете, да, тук сме на едно мнение. А, но аз бих а, говорил и за свързване с втория стълб на политиката в областта на селското стопанство. А, някои колеги мислят като мен също, че трябва да включим и спорта като обект на финансиране. Парламентът вече прие доклад за спорта, а спортът е не само благо за хората, но и е свързан с економически инфраструктури, които трябва да се поддържат. Мисля, че ще ни подкрепите в това отношение. Две минути и половина за вас, Мартин. Много ви моля да се вместите в това време. Be, uh, be... Благодаря. Ще бъда съвсем кратък. Три проблеми се повдигнаха. Концентрацията, градските въпроси и демографията. По отношение на концентрацията, според мен, не само трябва да разглеждаме механизма за тематична концентрация, а инфраструктурата и големите дружества. Тук предложението на комисията е залегнала идеята, че трябва да се използват средства от фондовете, но държавите членки ще правят своя избор как точно да насочат тези средства. Не би трябвало да се мисли, че всички трябва да правят едно и също. Трябва да се намери най-рентабилния ефективен начин за освояване на фондовете за постигане на целите. По отношение изключване финансирането за продуктивно инвестиране в големите е, дружества. Например, по отношение на научно-изследователската дейност, технологията, това е друг въпрос. Но когато става въпрос за МСП, обикновено им приоритетно е да се използват други средства, не точно по тези фондове, които могат да бъдат насочени към развитите региони и съответно техните структури. На следващия въпрос, по отношение на гъвкавостта, която трябва да използваме, за да насочим правилно вниманието си, това е един много важен факт, но освен това е нужно да има механизъм. Не би трябвало да се разчита само на подхода отдолу нагоре, просто така няма да може да се реализират програмите. Да, нужна е гъвкавост, но това е една област, в която трябва да преценим дали наистина имаме основание за още по-голямо разширяване на тази гъвкавост. По отношение на градските райони, и вчера посочих, когато разглеждахме подобни въпроси в комисията. Тук. От гледна точка на Европейската комисия, преразглеждането на списъка с градовете – тук мога да кажа, че основно се разглеждат методология и по отношение на платформата трябва да подчертая, че важното е да се увеличи максимално въздействието, което могат тези 5% минимално разпределение на средства за устойчиво развитие, могат да бъдат обвързани с новаторски дейности в градските райони. И във всички градове, в които се провеждат подобни действия, следва да бъдат е, включени, за да може наистина да има успех. И а, е, не бихме искали да има изключване от платформата, бихме искали всички градове да имат възможност да участват. Що се отнася до въпроса свързан с демографското предизвикателство. Да, това е едно предизвикателство, което съществува навсякъде и трябва да бъде разглеждано в контекста на комплексния подход към териториалните потребности за развитие. Това е част от стратегическото планиране. И по този начин се а, дава възможност за взимане на решение, когато се финансира конкретна тематична цел. Благодаря. Май, Михайл. Просто искам да подчертая колко съм дълбоко, колко дълбоко впечатлен съм от широкия консенсус, който постигаме, което значи, че сме близо до истината, след като сме толкова хора, е, идващи от толкова различни места, а сме на едно мнение, това би трябвало да означава нещо. Съвсем накратко ще кажа нещо градското развитие, подчертавам, трябва да включва и райони в близост до градовете, дори и ако са селски. Евентуално и е, чрез съчетаване на средства и от Фонда за развитие на селските региони. Що се отнася до интелигентните мрежи, просто Отбелязвам си идеята и ще помисля върху някакво предложение за изменения. За демографския проблем никой не поставя под съмнение, че класическите в кавички региони се нуждаят от подпомагане, в областта на мерките срещу демографското предизвикателство. Обаче имаме нови форми на демографски предизвикателства в развити днес региони, които може би след 10 години няма да бъдат така развити, именно поради демографските тенденции. А що се отнася до концентрирането на темите, обвързано с 80% от средствата, не позволява достатъчна гъвкавост, за да може да се реагира адекватно на новите демографски предизвикателства. И това е чудесен пример за това колко е ненужна концентрацията върху определени теми. Просто защото трябва да се дават гъвкави и адекватни отговори на а, ситуацията. Ян, yeah, like say... Ян, нямаш вид на човек, който иска да каже нещо, но ако много държиш, ще ти дадем думата. Не държиш. Само един а, въпрос за градската платформа. Всички ние сме съгласни, че е необходимо някакво наблюдение и оценка. Въпросът е, трябва ли да се създадат нови институции с законодателен текст? И разбира се, проблемът за големите предприятия и инфраструктурата също се поставя. И само едно изречение от мен. Надявам се, че акцента върху развитие на градовете няма да доведе до раз... прекъсване връзката между градовете и регионите. Сега преминаваме към 13-та точка. Виктор Бощинарум, но ще започнем с Ромео Ставараче от Комитета на регионите. И трябва да ви огранича във времето 3 минути. Уважаема госпожо Хюбнер, уважаеми депутати, първо искам да ви благодаря за това, че ме поканихте да участвам в работата на вашата комисия в Европейския парламент, което за мен действително е голяма чест. Чест е за мен да ви представя гледната точка на Комитета на регионите за новия кохезионен фонд до 2020 година. Съответната специализирана комисия Котер прие единодушно становището, което което ще ви представя. Първо искам да поздравя обаче господин Буштинаро за неговия доклад, защото той е обхванал наистина основните проблеми на регионалните и местните органи общинското, регионалното, националното и европейското ниво трябва да са еднакво важни. Средствата по Кохезионния фонд е, финансира големи инфраструктурни проекти, и то в размер на 50% в страни в Европейския съюз, в които брутния национален доход е под 90% от средния за Европейския съюз. Не мога да подчертая достатъчно дебело колко са важни инфраструктурите за Европа. Să-și valorifice potențialul, но важно е всички региони да получат еднакви равни шансове. Както развитите, така и по-слабо развитите региони трябва да изграждат своя потенциал, нещо, което е невъзможно без съответната транспортна инфраструктура. За това в становището ни се подчертава, че приоритетите за развитието на инфраструктурите са важни за цяла Европа, защото чрез тях се създават необходимите предпоставки за по-добро функциониране на Европейския съюз като Европейско економическо пространство. Те са, които завършват вътрешния пазар и те са, които създават солидарност с по-слабо развитите региони. Ще ви помоля да ме подкрепите последния въпрос. Да се обвържат задължително всички управленчески нива, правителствено, административно и така нататък, разбира се в зависимост от принципа за субсидиарност. Защото в някои държави членки в момента регионите и градовете не участват или не участват в достатъчна степен в вземането на решения за разпределяне на средства, особено когато става дума за големи транспортни инфраструктури, финансирани по линия на кохезионните фондове. Имам предвид най-вече ТЕН-10. Регионалните и местните власти обаче имат своята компетентност. Те трябва да играят своята местна роля – при гарантиране на териториалното сближаване. Затова е абсолютно необходимо и то повече от всякога да се работи партньорски, както на национално, така и на европейско ниво. Необходим ни е колкото може по-гъвкъв подход. В становището си предлагам да се насочват и инвестиции за енергийна ефективност на сгради и то инвестиции по линия на Кохезионния фонд. Въпреки, че голяма част от тези проекти се финансират от Фонда за регионално развитие, не бива да ограничаваме нещата. Такова ограничение не би било в интерес нито на местните, нито на регионалните структури. Ето защо Комитета на регионите е загрижен за устойчивостта на определени инвестиции. Разбира се, че е много добре, че комисията си поставя амбициозни цели, които са залегнали и в Бялата книга за транспорта, например намаляване на емисиите с 60%, но мерките, които се финансират от Кохезионния фонд, трябва също да бъдат съобразени с изискванията за рентабилност, устойчивост и съобразеност с околната среда. Загрижени сме и за устойчивостта на инвестициите във връзка с екологичните аспекти. Отново казвам, подкрепяме комисията и това, което е записано в нейната бяла книга за намаляване на емисиите от транспорт с 60% до 2050 година. Инвестициите, финансирани от Кохезионния фонд, трябва да бъдат разширени след като се проведе задълбочен анализ, анализ на тяхната дългосрочна рентабилност и устойчивост. И сега накратко за европейската мрежа CEF. Това е нов подход за планиране, за управление и е, финансиране на инфраструктурни проекти в областта на транспорта, енергетиката и комуникационните технологии. Става въпрос за общо 10 милиарда евро от които 20% се финансират от Кохезионния фонд. Раз, регламентът за инструмента Европейска мрежа Connecting Europe предвижда преди всичко финансиране на релсови пътища и то при спазване на правилата за съфинансиране. Инструментът CEF без съмнение отговаря на стелите, които си поставя стратегията Европа 2020, защото по този начин се завършва целият проект за вътрешния пазар, насърчава се търговията, създават се много по-добри връзки. Въпреки това, Комитетът на регионите смята, че този инструмент е не само важен за Европа и създава работни места, но въпреки него трябва да се мобилизират и е, средства от е, частни средства. Însă sunt o serie de aspecte de detaliu care privesc capacitatea administrativă. Освен това има още редица детайли във връзка с административния капацитет за подготовка на добре разработени проекти и за управление на този инструмент за свързване на Европа Connecting Europe Facility. Разбира се, че тези 10 милиарда от кохезионния фонд ще помогнат. Но за нас е важен и критерият за избор, защото е, е, за сега е който е първи и той получава парите. Мисля, че това не е зрял критерий. Между нашите членове имаше някои критики във връзка с, с насочването на 10 милиарда към мрежата, на което господин Сим Калас ни каза да мислим европейски, защото става въпрос за освояване на европейски пари. В крайна сметка, вие в парламента ще решите. Ние на място, на регионално и общинско ниво, ще се погрижим, защото това е задачата ни, проектите да бъдат изпълнявани правилно, а и ние отговаряме за техния успех на място. Има известна опасност, че новият инструмент има опасност новият инструмент да не изпълни своята задача, а именно подобряване на транспортната инфраструктура. Комитетът на регионите застава зад амбициозната политика в областта на сближаването, Обръщам се към вас с апел да продължавате да подкрепяте идеята за неизменение на размера на средствата, предвидени за Кохезионния фонд. Благодаря. Благодаря много, госпожо председател мога само да приветствам изказването на румънския колега от Комитета на регионите. Той очевидно говори от е, името на регионите. Нашата комисия ще подкрепи тази философия. Това е единствения залог за успех за следващия програмен период. Аз ще говоря по-малко за съдържанието на моя доклад, който напълно съответства на идеите, изразени от господин Ставараки. Ще се спра само на някои ключови въпроси, по които имам нужда от вашата подкрепа. Комитета на регионите и нашата комисия трябва да се обединим, за да убедим комисията и съвета да бъдат на страната на териториалното сближаване. На първо място става дума за оспорвания инструмент Connecting Europe. От самото начало, като докладчик, искам да кажа, че съм за този проект. Аз съм за изграждане на такава една философия, която ще ни помогне да решим проблеми от трансгранично естество, които до сега не са били решавани. Аз съм за 10 милиарда от фонда за териториално, териториално сближаване към инструмента Connecting Europe. Но Възражението ми е не срещу проекта, срещу липсата на гаранции, от които има нужда парламента и комитета на регионите и регионите. Аз издържа на диалог с ръководството на Connecting Europe, с генерална дирекция МУФ. Има и разделение в в съвета няма съгласие, няма съгласие вътре в комисията. Няма пълно съгласие в нашата комисия. Единственият начин да спасим философията на Connecting Europe е да примирим двете философии. Философията на териториалното сближаване с тази предложена от генерална дирекция МУВ която в момента наделява и моят апел към колегите от транспорт е да се замислят за конфронтационната нагласа. Ние трябва да се обединим и да решим нерешените въпроси. Ако успеем да направим това, ще убедим и съвета да приеме проекта. А ако проекта бъде изоставен, ще загуби цяла Европа, а не една или друга държава членка. По предложението за подкрепа на енергийната ефективност. За мен това е задължително. Ние трябва да постигнем целите на стратегията Европа 2020. Има много проучвания, които говорят, че това е най-ефективният начин за пестене на енергия, на разходи, използване на възобновяеми източници. В съвета има подкрепа, има гъвкавост от страна на комисията и ви призовавам в рамките на комисията по регионално развитие да се отнесете благосклонно към идеята за финансиране на спестяване на енергия в жилищата. По отношение на правомощията за подкрепа на централите на комбинирано производство и топофикациите. Тези предприятия обслужват голям брой домакинства. Ако ги подкрепим, ще намалим емисиите на парникови газове, ще увеличим увеличаването на парникови, ще намалим емисията на парникови газове и ще осигурим на гражданите намаляване на енергийните сметки, което в момента е, е въпрос, който в момента е достигнал драматични размери, особено в Централна Европа. Освен това, е, трябва да се е, засили административния и институционален капацитет. Вчера говорихме по много сложни и важни въпроси. Създав... Новите институции, които ще бъдат създадени през 2013 година, изисква да направим така, че всички институции да функционират напълно през 2014 година. Знам, че докладът се средочава върху 2014 година, но без гаранции, че административният институционален капацитет ще се увеличи, ще си останем с списъка, който получихме днес списък, в който срещу името на много страни пише прекратен, преустановен. Тоест, ние имаме нужда от повишаване на административния капацитет. И след като проведах диалог с национални европейски органи, инфраструктурата, финансирана от Кохезионния фонд, трябва да бъде достъпна за хората с увреждания. И моята цел е това да бъде казано по-ясно в регламента. То отсъства от проекто предложението е, за Кохезионния фонд. Това ще съответства на предложението за Connecting Europe и всички европейски правила ще бъдат е, взаимно свързани. И накрая много съжалявам, че до сега комисаря Поточник не е успял да представи публично новият проект и оценката на въздействието и стратегическата екологична оценка. Благодаря ви, госпожо председател, за това, че повдигнахте този въпрос пред комисария Хедегард. Принципът за мърсителят плаща трябва да се изпълнява пълноценно с 2014 година, но заедно с това трябва да съчетаем големите инфраструктурни проекти с климатичните промени, биологичното разнообразие. Без новите правила ще бъде трудно да намерим решение. И моя апел към комисията и комисаря Пъточник е да го да предприемем действия сега, да включим в правилата новите идеи, новите правила, така че философията ни да бъде последователна. Благодаря на всички. Обеден съм, че вашите изказвания ще бъдат много ценни. Отворен съм за различни мнения. Благодаря и аз на Комитета на регионите за а, отвореността им председателката. Колеги, разполагаме с 10 минути. Ако има някакви бързи въпроси към Комитет на регионите, защото можем да прочетем след обяд, но колегите от Комитет на регионите няма да са тук. А тук вече госпожа Клаудия Шмидт, австрийският федерален министр за образованието е тук. И мисля, че можем да използваме 10 минути и сега, но само ако искате да повдигнете въпрос, а, имащо отношение към Комитета на региони. Госпожа Мацони, господин Ван Нистелрой. Е, Благодаря, госпожо председател. Високо ценя работата, която е извършила компетентната комисия от Комитета на регионите и се надявам, че пленарната сесия на комитета ще приеме това становище. Още повече, че то съответства до голяма степен с мненията, изказани по време на дискусията в нашата комисия. Така че е, искам да взема повод от е, това, което се каза за обвързването на отпускането на средства по фондовете с макроекономически показатели. И да попитам а, какво е вашето мнение по това обвързване при, а, на средствата по фондове с макроекономически показатели, е, за спазване на мастрихските критерии. Как гледате на тази идея? Питам ви на фона на това, че Кохезионният фонд а, е бил до известна степен претоварен с стратегически а, задачи и цели. А сега имаме специфичния случай на Унгария, в който просто бяха спрени плащанията на средства от фонда именно защото беше превишена границата от 3% вътрешен дълг, които предписват мастрихт, мастрихтските критерии questo ehm, sostenere eh, anche la... A što se odnasja do instrumenta Connecting Europe? Non chiara, proposta da... И аз като комитета на регионите съм против неясните критерии за управление на средствата в рамките на този инструмент. Особено съм несъгласна с предлаганите разпоредби за определяне на целите, за които ще се освояват средствата. Те просто се вземат от едни страни, а не е ясно как отиват в други, как се преразпределят преразпределят се в рамките на една и съща държава членка ли, могат ли да отидат в друга държава членка подчертавам, че е много неясно, поражда се объркване. А, впрочем, в становището на Комитета на регионите не е достатъчно добре изтъкнато, че има такова объркване. Може би трябва да се поискат по-точни критерии за освояване на средствата по този фонд. Благодаря, Амбер. Eh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря преди всичко за подкрепата, която ни беше отказана. Екстра aandacht, eh, wat dan wel zou kunnen heten de nieuwe lidstaten. Ehm, Напълно съм съгласен, че е необходимо да се насочи засилено внимание е, към е, транспортните и екологичните инфраструктури, особено в е, новите държави членки. Това е много важно. Последния път на заседанието засегнах въпроса за важността на инфраструктурната политика, която трябва да се планира винаги 10-15 години предварително, като се има предвид не само материалната инфраструктура, но и научната инфраструктура, инфраструктурата на ноу-хауто. Трябва да отчитаме този въпрос. Конкуренцията за новите държави членки е точно толкова остра, колкото и за старите. За това Инфраструктурата не бива да се планира само с оглед на материалната част. Старите държави членки все още получават 20-30% от средствата за научна и развойна а, дейност. Нещо, което търпи критика. Енергийната ефективност също трябва да получава повече средства, особено, що се отнася до новите държави членки. Не знам дали е толкова лесно от юридическа гледна точка да се е, отрази е, този факт, но си струва. Инфраструктурата на знанието е важен въпрос и трябва да го обсъдим. Обръщам се към докладчиците. Благодаря. Не знаех дали Корнелия желая думата, но моля следващия оратор наистина да се справя единствено на въпрос към Комитета на регионите. Благодаря. Ще говоря повече след обед, но сега искам да повдигна един въпрос. Важно е да се дискутира не само инфраструктурата в цял вид а, и самостоятелно, но трябва да се намери връзката с останалите политики, когато разглеждаме проблемите свързани с инфраструктурата. Когато говорим за транспорт, трябва да разработваме проекти за устойчиви транспортни системи. Когато говорим за енергия, също така трябва да говорим за устойчива енергия, за възобновяеми енергийни източници. По същия начин трябва да подходим и с инфраструктурата. Благодаря. Корнелия, you want... Корнелия, въпрос ли имате? It's okay. So discuss we can later on. Ще продължим по-късно с дискусията. Ага. Може би ще ми позволите съвсем накратко да задам въпрос. Не ми е ясно как гледа Комитета на регионите към Connecting Europe? Смятате ли, че трябва да има централно управление? Защото сега е замислено така и това е съвършено нова система. Как гледате вие на този въпрос? Благодаря. Господин Стеверач, имаше въпрос свързан с е, макроекономическото е, условие и е обвързването с фондовете? În primul rând vreau să vă spun că și poziția Comitetului Regiunilor este първо искам да кажа, че становището на Комитета на регионите е едно посочно с това на господин Буштинаро. Така че сме напълно съгласни с неговия, неговото предложение. Смятаме, че е много добра идеята инвестициите да бъдат насочвани за възобновяеми енергоисточници, защото това е една добра отправна точка, така че напълно заставаме зад тази идея. Освен това, би било важно да насочим вниманието си към административния капацитет. Необходимо е органите, които осъществяват управлението, да могат да докажат, че са в състояние да вземат разумни решения, които водят до подобряване на качеството на стратегическото планиране, че са в състояние да осъществяват големи проекти на регионално и общинско ниво и че наистина бенефициентите ще намират подкрепа в тяхно лице трябва да се подобри координацията, несъмнено. Винаги сме казвали, че това е необходимо. Трябва да избягваме разпокъсването на техническата помощ. Оказва се, че в много от страните точно това е проблемът. Госпожо Мацони, вашия въпрос. използването на средства по други линии. Разбира се, че сме открити. и сме готови да възприемем съответните текстове в доклада. Що се отнася до обвързването на отпускането на средства с макроекономически условия, напълно съзнаваме, че въвеждането на такива бюджетни и макроекономически критерии се въвеждат на европейско ниво, но смятаме също така, че кохезионният инструмент не може да се използва като дисциплиниращо средство за по-голяма бюджетна дисциплина. Има критерии в 171, 174 и следващите членове от Лисабонския договор, които разбира се трябва да се спазват, но смятаме, че а, това въвеждане на условия за обвързване с макроекономически критерии може да бъде възможно единствено ако се отнася до всички плащания, а не само по отношение на кохезионните фондове. Не смятам, че трябва да наказваме един сектор, като тук става въпрос за общините преди всичко. Господин Ван Нистелрой. Подкрепяме идеята, че е важно да се инвестира в инфраструктура на знанието, наред с инвестициите за физическата материална част. Напълно подкрепяме идеята за такива инвестиции, господин Ван Нистелрой. Едва ли някой се съмнява, че става въпрос за един общ комплексен контекст и нещата са взаимно обвързани. Преди всичко трябва обаче да се проучи какви са потребностите на регионите и общините, защото иначе няма да постигнем целите на Европа 2020. Благодаря. С това благодарим изключително много на Комитета на регионите за това, че споделихте вашата позиция относно кохезионните е, фондове за бъдеще. След обяд, след 5 часа ще продължим дискусията. Сега се обръщам към вас, госпожо министър. Имате думата. Искам да напомня на колегите, че преди известно време Констанца Крел направи това предложение да се направи една среща по отношение изключителното начинание на австрийската страна, на австрийското министерство относно творческия двигател за регионално развитие. Това е един много интересен проект. Госпожа, госпожа Шмидт, която е федерален министр на Австрия по въпросите на образованието, изкуство и културата, ще ни запознае с проучването. Нас много дълбоко ни интересуват тези въпроси. Госпожо министър, много се радваме, че сте при нас днес. Имате думата. Thank you very much. Vielen Dank, Frau... Много ви благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати. Уважаеми дами и господа, започвам с сърдечна благодарност за това, че ме поканихте днес да говоря тук пред вас и да обсъдя с вас ролята на изкуството и културата творческото начало в регионалната политика. Изкуството и културата разбира се, че донасят изключителна полза на региона. Те го правят уникален. Те са важните фактори за определяне на качеството на живота и благосъстоянието на хората в Европа. Обществените предизвикателства в Европа могат да се е, срещнат, посрещнат само чрез духовна духовен дебат на европейско ниво. Секторът на културата и творчеството според мен, а по-късно в изследването ще се спра на това, не бива да се спират и пред економическия ракурс, защото те създават динамика, чрез тях се насърчават иновациите, предприемаческия дух, социалното сближаване. Културният и творческият сектор дават важен принос към осъществяване на приоритетите на стратегията Европа 2020, нещо, което искам дебело да подчертая. Творческото начало ще бъде от основно значение за бъдещата ни регионална политика новото понятие за иновация в Европа не се свежда само до технологични иновации. То включва в себе си и огромен и иновационен потенциал за култура и творчество. Като започнем от промишления дизайн, минем през архитектурата и стигнем до туризма. Това са все културни фактори. По този начин изкуството и културата могат да играят централна роля за стратегията за интелигентна специализация на регионите. Изкуството и културата представляват и иновативен економически сектор, който създава растеж и осигурява работни места. Обсъждането на новия период за планиране на европейските структурни фондове в момента е на решаващ етап. Поставят се нови краягълни камъни и за мен е много важно да излагаме добри, обосновани аргументи в полза на това в регионалната политика да се включват повече изкуството и културата. Ето защо моето министерство през 2010 година възложи изследване с заглавие Творчески двигател за регионално развитие, проекти в областта на изкуството и културата и финансирането по структурните фондове на Европейския съюз в Австрия. През ноември 2011 година получихме резултатите на изследването и заедно с тогавашния комисар ги представихме. Оказа се, че е, се получи интересна и много окоръжителна дискусия. Така че за мен е много важно точно пред вас, защото вие сте законодателите, да обобщя според мен пете най-важни извода от изследването. Първо, множество проекти в Австрия в рамките на структурните фондове бяха именно културни и те доказаха себе си. Говоря за годините 2007-2010 година. На второ място 79 милиона евро. Това са много пари за Австрия дойдоха от европейските структурни фондове и бяха инвестирани за изкуство и култура в Австрия. На трето място, нещо, което е от огромно значение за културния сектор в Австрия, е Европейският фонд за регионално развитие. Във връзка с това подчертавам, че беше създаден фонд за малки проекти за подкрепа на фестивали, културни събития и по този начин се даде тласък на привлекателността на определени региони. На четвърто място, секторите култура и творческа дейност оказват важен принос за създаването на заетост в Европа. Следователно, Европейският социален фонд е много важен в това отношение. Предприятията в областта на изкуството и културата са много важни за създаване на заетост. И на пето място, пети важен извод. Общият анализ показва, че по-голямата част от е, е творческите в кавички средства се насочват към традиционните жанрове на изкуството и културата и на културната история. Така че остава още много място за развитие по отношение на съвременното изкуство. Сега ще ви дам три конкретни примера от Австрия. Три примера, финансирани по линия на европейските структурни фондове. Първия пример – може би някой от вас помнят Европейската културна столица от 2009 година. Това е австрийския град Линц. местните политици бяха достатъчно активни и както градът Линц, така и регионът от години си сътрудничат с европейските фондове. Та през, 1000, през 2009 година мотото беше Линд се променя. Променя се от индустриален в културен град. Културата и туризмът, включително и благодарение на подкрепата от страна на европейските структурни фондове, се свързаха в идеална симбиоза. Така че и три години след като беше културна столица, Линц продължава да се радва на економическа динамика и растеж. Вторият пример. Фор Арлберг, това е една от австрийските провинции, заедно с Германия се разработи мултимедиен софтуер за целите на туризма бяха проведени различни културни събития и посветени на културата на страната, на, на областта и на нейната история. Третият пример е за столицата Виена. Мрежата на градове Олбан Ситис от Белфаст, Билбао, през Виена, Тачак до София – е изправена пред двойното предизвикателство на бързите демографски промени и на изострената конкуренция като места за развиване на стопанска дейност. Виена а, успя да се представи много добре, възползвайки се от средства от европейските структурни фондове и се превърна в пример за устойчив растеж в Европа. Особено пък в времена на урязани публични бюджети, както е сега, във време на сложна економическа обстановка, наистина трябва да се използва потенциала на всички области на политиката. Искам да кажа, че изкуството и културата стратегически трябва да се обвържат с регионалната политика на Европейския съюз. Същото се отнася естествено и за оперативните програми на отделните федерални провинции на национално ниво. Уважаеми дами и господа, съзнавам ясно, че трябва да се извърши още страшно много работа по убеждаването на политиците, че това е необходимо, но е, разчитам, че заедно ще успеем. На вас, е, дами и господа, уважаеми депутати в е, парламента и на мен, като член на Европейския съвет на министрите, се пада тази тежка задача. В момента се извършва анализ, кои ще бъдат приоритетните австрийски теми за следващия планов период и аз съм в непрекъснат контакт с съответните културни кръгове в Австрия. Някои така линии и проекти вече се очертават за Австрия, например в областта на дигитализацията на регионалните кина – в областта на защитата на паметниците на културата, както и в областта на професионализацията на културния и творческия сектор изобщо. Огромното ми желание, апелът ми към вас, дами и господа депутати, е нека да дадем повече шансове на изкуството и културата да се видят по-добре на европейско ниво. Нека заедно да допринесем културата да се превърне в фактор за конкурентоспособност и социално сближаване във всяка една отделна страна членка. Някога Жак Делор, Делор каза, че никой няма да се влюби в вътрешния пазар. Той искаше да каже, че културата е неизбежна. Тя е ценността. Така че е крайно време всички области на политиката да осъзнаят силата на изкуството и културата. Благодаря ви. Благодаря, госпожо министр. Надявам се, че ще отговорите на някои въпроси на колегите. Констанца бе първа, а тя предложи идеята да поканим госпожа Смит. Имате думата. Много благодаря, госпожо федерален министър. Много се радвам, че се получи срещата днес. Напълно съм открита към вас, към вашата идея за насърчаване на изкуството и културата на европейско ниво. Запозната съм с много проекти в Саксония, например, в Бургенланд. Но тъй като сте федерален министр, имам въпрос към вас. В Европейския парламент много често употребяваме думата субсидиарност. Прекрасна думичка и тя се вади на, покус, на показ тогава, когато е, на оратора му отърва. Когато говорим за култура, много често се размахва думата субсидиарност – но не и тогава, когато Европейския съюз трябва да финансира културни проекти. Та искам да ви попитам, с какви аргументи защитавате тезата си в Европейския съвет, че културата не е само национален, а и европейски приоритет? Аз така накратко се запознах с обобщението на резултатите от вашето изследване. Би ми се щяло да чуя малко повече неща за отраженията на такива проекти върху пазара на работната ръка. Това е много важен момент при планирането на структурните фондове за следващия планов период. Uh, uh, Благодаря. Благодаря за представеният опит, но аз имам конкретен въпрос. Като докладчик съм подложен на лобистка дейност от организации, които искат конкретни елементи Моят въпрос е какво ще бъде предложението на Австрия в съвета. До сега има няколко елемента. Първо, сред всички МПС можем да включим творческите малки и средни предприятия, но това трябва да се каже. Някъде в противен случай ще бъдат изключени. И имаме член 3, обхват на подкрепата, инвестиции в здравеопазване, образование. Според вас социален включва ли културата или не? Защото ако не е включено, е изключено. И сред инвестиционните приоритети имаме културно наследство, но нищо друго. Сигурно, аз споделям вашето становище, че инвестициите в културата в 2020 е сред културните елементи, защото това е инвестиции в мисленето на хората и така нататък. Така че споделям това, което казвате. Въпросът е къде смятате да го включите. Аз съм готов да работя с вас, но за момента не е ясно къде. Янс е, Нилсен има думата. Thank you and thank you for uh, your... Благодаря за изложението. Аз съм. Аз мисля като вас. Смятам, че културата е много важна. Аз съм кмет от, бил съм кмет 15 години и знам, че ако не се обръща внимание на културата, няма успехи в създаването на работни места. Но структурата на политиката на териториално сближаване е такава, че европейските ценности са целта и след това отдолу нагоре трябва да има убеденост във всеки регион за това, кои са приоритетите. В а, петък се срещнах с, с представители на Европейската столица на културата през 2014 година. И там културата е включена в всички политики. В моя регион ние държим на спорта да бъде част от културата. Всеки регион трябва да реши кое е най-важното за него и според мен културата трябва да влиза в тези приоритети. Господин Штадлер. Благодаря, госпожо председател. Госпожо федерален министр, искам да ви приветствам за това, което ни разказвате за това изследване. Това е отличен пример за значението на културата и изкуството за регионалното развитие. Важен аргумент е и общият обем на средствата, освоени от европейските фондове в Австрия, защото това ме прави много горд 5,71% от средствата по тези фондове са отишли в Австрия, а комисията беше предвидила 1,17%. С други думи, ако се прояви достатъчно фантазия и умение, регионите могат да привличат средства. Не съм изненадан, че именно от Фонда за регионално развитие идват най-много пари – изненадан съм обаче от броят на финансираните проекти в селски региони. И то по линия на Европейския фонд за селско стопанство. Малко съм разочарован, че най-малко средства идват от социалния фонд. А всъщност когато говорим за програми за създаване на регионална конкурентоспособност, би могло да се направи нещо повече. Така, ако разгледаме стратегическия подход на комисията за стратегическо планиране на средствата по фондовете, ще видим, че изкуството, културата и е, творчеството е, е, присъстват непряко. Никъде не става дума изрично за тях. Сега говори се за научни изследвания и развойна дейност. Може би тук можем да предположим, че става въпрос за култура. Там, където се говори за качествено използване на комуникационните технологии, може би също се включва култура. Но ако искаме да повишим конкурентоспособността на регионите, трябва да разглеждаме е, проектите, за които искаме културните проекти, за които искаме средства от фондовете, като малки и средни предприятия, за да отговорим на условията, което да е редно. Същото се отнася и за трансграничните културни проекти. Сега няма да повтарям това, което каза Ян Олбрихт, инвестициите за образование и така нататък. Може би трябва да помислим и то на базата на доклада за резултатите от австрийското изследване, да помислим при стратегическото планиране дали да не се отреди изрично място на културата. Това е и първата точка от нашето предложение – повишаване значението на културата в регионалната политика на Европейския съюз. Това е нашата задача. Това, което държавите членки сами трябва да направят – Последно изречение, госпожо председател. Информирането на обществеността е работа на държавите членки, но също може да се е, насърчава по линия на регионалните фондове. Още четири души искат да зададат въпрос, така че бъдете максимално кратки. Госпожа Санчес. Нямам въпрос, но искам да ви информирам за три неща. Благодаря за това, че поканихте госпожа министъра. Е, ще ви дам само някои цифри, които говорят за ролята на културата и място, което й е отреден. През 2008 година тя е била 800 хиляди, 14 милиона работни места и 16% от ВВП. Ето защо смятам, че това е говори за ролята на културата в развитието и конкурентно способността. Мисля, че трябва да разширим приоритет номер 6. Ще, ми дам, ще ви дам само един пример. Аз живея на френско-испанската граница. Ние имаме един проект, който е финансиран от Европа, 8 милиона евро. Става дума за трансграничен театър, който има всяка година трансграничен театрален сезон Госпожо министър, аз ви призовавам да използвате цялото си влияние, за да присъства културата в по-голяма степен в регламента. Аз съм убеден, че въпросите за култура и изкуство са важни не само за регионалното развитие, но и за сближаването. Ако имате подготвени предложения за Кохезионния фонд и културните въпроси, бихте ли ни казали нещо? Е, Йоахим Телер. Благодаря, госпожо министър. Вие а, представихте неща, които приличат на това, което правим в Берлин. Ние не говорим само за финансиране за опери и театри, а и за подкрепа за млади творци, които имат нужда от платформа. За да бъде това възможно, ние трябва да направим връзка с развитието на градовете. Имаме нужда от интегрирани фондове. В индустриалните региони има много изоставени сгради, има безработица и ние е, използваме отново сградите за други цели, е, с което се повишава и заетостта. Много от тези инициативи две или три години след като получиха тази първоначална по, помощ, бяха в състояние по-нататък сами да се развиват. Ето това да речем аз правилна регионална политика. Така че искам да ви помоля чрез австрийското правителство да ни подкрепите в идеята да продължат да са на лице възможностите за гъвкавост на използването на средствата а, по фондовете. В Берлин има хиляди хора, които са готови да работят в тази област. Франсуа Алфонс. Euh, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря а, на ми за изложението. Културното развитие е средство за социално-економическо развитие. Това съвсем не е нова теза. Радвам се, че Комисията е отчела до някъде този въпрос, но не в достатъчна степен. Е, те обръщат внимание на старото наследство, а не новото наследство, като двигател за развитието. Много е, Фонда за регионално развитие финансира инфраструктура, е, но е трудно да финансира нематериални достижения, но нека да работим за това. Мисля, че трябва да се използва това богатство за, на Европа. Другият интерес на регионалният фонд за развитие е в тези въпроси да бъдат оставени на нивото на регионите. Има много региони, които са забравени и а, е, мисля, че е, ако им е, бъде, ако им бъде предоставена а, помощ, те ще могат да преоткрият себе си. Госпожа Каленбах има думата. Много благодаря, госпожо министър, че дойдохте тук. Още повече, че попаднахте в една от най-важните фази на нашата дискусия тук в нашия комитет. Защото това, от което винаги сме се нуждаели, са данни, факти и числа особено когато става въпрос за култура и изкуство, за което се смята, че е просто нещо скъпо, а се оказва, че културата и изкуството носят и пари. Естествено, че е, структурните фондове са предназначени преди всичко за социална интеграция, за териториално сближаване, но вие показахте, че те могат да се използват пълноценно в същата насока, като се финансира изкуството и културата. Моля ви, бъдете все така а, активна в сътрудничеството си с нашия комисар Хан, за да може идеите, които изложихте днес и тук да се отразят в конкретни законодателни предложения. Благодаря ви. Ja, vielen Dank. Ich möchte zu много ви благодаря. Сега съвсем накратко ще отговоря на отделните въпроси. Дискусията за субсидиарността естествено, че се води и в Австрия. Напълно сте прав. Понякога, зависи от гледната точка, на говорещия, дали е за или против субсидиарността. Мисля, че на европейско ниво е важно, когато става въпрос за отделни проекти, да подчертаваме и изтъкваме и тяхната европейска стойност, например международно сътрудничество, така както се прави в други области на политиката, в економиката. Говорим за заетост като аргумент, за економическа динамика. Е, говорихме, например, за трансформирането на стари промишлени области. Казах ви за Линц. Линц, е, града на стоманолеярните в кавички, сега е град с 30 000 души заети в областта на изкуството и културата. Тоест, трансформирането на нашите економически структури до голяма степен може да се подпомогне чрез инвестиции в изкуство и култура. Не само, разбира се, чрез изкуство и култура, но изкуството и културата са свързани с економически показатели. Понякога дейците в тази област се страхуват да говорят за економика и пари, а аз казвам не се страхувайте защото наистина това е област, която създава и заетост. Някой от вас зададе въпросът, че не присъства изрично изкуството и културата в предложенията на комисията. Съгласна съм, господин Штадлер, че това е твърде малко. Да, те се разб... имплицитно се подразбира, но смятам, че е твърде малко. Трябва да се посочи изрично. Например, в регламента за Европейския фонд за регионално развитие. Трябва да се каже нещо изрично сега. Не мога да предложа готов текст, но културната инфраструктура трябва да присъства наравно с останалите видове инфраструктура трябва да бъдем малко по-нападателни, когато повдигаме подобни въпроси. Не може да говорим за изкуство и култура в контекста на малки и средни предприятия. Можем, разбира се, но не само в този контекст. Е, просто трябва да стане ясно, че това е една самостоятелна област. Мисля, че трябва да проявим кораж и да работим едновременно, както на национално ниво, когато се очертават стратегиите на отделните държави и членки. Трябва да подготвяме вече регионалното ниво, защото в момента работните групи обсъждат именно планирането на регионално ниво. Трябва да работим и на голямото законодателно европейско ниво, което сте вие. Разчитам изключително много на вас, уважаеми дами и господа. Поглеждам умолително и към комисията, за да залегнат тези теми в документите. Но инициативата, ангаж... ангажиментът, те трябва да произлязат от регионите, от хората в тези региони. Но просто а, въпросите, свързани с изкуството и културата, трябва да намерят подобаваща оценка и да бъдат а, включени а, във всяка една техническа разпоредба, например регламента за Европейския фонд за регионално развитие. И още веднъж благодаря, че ме поканихте тук. За мен беше изключително приятно преживяване. Благодаря ви. Ние ще ви подкрепяме, но много искаме да работите с комисията и с съвета в момента имаме, в, който, в този момент, в който имаме нужда от нови двигатели на растежа, трябва да направим така, че Европа да бъде привлекателна за хората, да останат тук и да работят. А затова има нужда от работни места и затова трябва да е, използваме културата, да работим заедно и да е, използваме този много богат източник на промени. Благодаря ви. Очевидно, вие е, е, така да се каже, е, засилихте апетита на хората към културата, но трябва да работим в тази област. Благодаря ви.